Well, ladies and gentlemen, it is a pleasure. Дами и господа, удоволствие е за мен да започнем днешната, днешното следобешно заседание. Първата точка е приемане на дневния ред. Надявам се, че всички вече знаете, че Първото, първата точка е предложение за създаване на космическа програма на Съюза и на Агенция на Европейския съюз за космическата програма. Това е всъщност а, а, първата точка, която ще разгледаме. После имаме предложение за аргумент да съвет за създаване на програма за подпомагане на извеждането от експлоатация на ядрена централа Игналина в Литва. И след това ще имаме публично изслушване за Хоризонт Европа. Високи постижения на Европейския съюз в областта на научните изследвания и иновациите. Има ли предложения за измяна на дневния ред? Не виждам коментари, значи с това приемаме дневния ред. Що се отнася до приемането на протокола от 3 септември. Има ли възражения? Няма. Благодаря. Ако няма възражения до края на днешния ден, те ще бъдат прияти за одобрени. Започваме с първата точка от нашата програма. Създаването на космическа програма на Съюза и на Агенция на Европейския съюз за космическата програма. Докладчик е Масимилиано Салини. Заповядайте. Благодаря. Получихме този текст който е от стратегически характер. В момента а, работим по 550-те изменения. Проведахме вече едно заседание на докладчици в Сянка. Предстои още едно в сряда. Отбелязвам, че има много сериозно сближаване на позициите. И за това като цяло има най-общо съгласие и по-конкретно по по-спорните аспекти, като например управлението. 100 изменения има единствено и само по темата за управлението. разглеждайки текста и измененията, които са обект на известен консенсус, Мога да кажа, че що се отнася до управлението, съм много отворен към предложението на комисията, що се отнася до опита да сме наясно с различните правомощия, кои ще са правомощията на ЕСА, кои ще са на другите институции. На първо място трябва да преодолеем а, препокриването, което няма смисъл, а ние можем да го преодолеем с а, посредством консолидиране на правомощията разглеждаме няколко ключови точки, например насочеността надолу като аспект. Това е много основен момент. По програмата Галилео Сега обаче трябва да се концентрираме по-скоро върху аспектите, а, които вървят в посока отгоре надолу, това, което се а, отразяват много сериозно на нашите предприятия, които искат да използват а, инфраструктурата и материалите и данните. А, и също така ЕСА, Европейската космическа агенция трябва да има достатъчно капацитет за научни изследвания и целият технически стълб в, на Европейския съюз там се поддържа. Трябва обаче да разгледаме и аспектите, свързани с управлението в тези агенция на Европейския съюз. ЕСА е свързана с много други държави, но и а, други агенции в Европейския съюз, така че трябва да разгледаме всичко това от правна гледна точка. Сега няколко коментара по бюджета. Ресурсите са достатъчни. Ресурсите, които са предоставени. 6 милиарда е предложението от комисията. Това е добра новина в сравнение с това, което а, се случваше в миналото. И при разработването на измененията, аз самия съм предложил да има известно уточняване. Тъй като новите програми нямат много големи бюджети, малко по-ограничени са, защото разполагат само 500 милиона за САТКОМ и SSA. И действително някои колеги започнаха да посочват, че ако останем с този ограничен бюджет за тези две програми, може да има още по-сериозни ограничения, защото с 500 хиляди, 500 милиона на програма може и да не успеем да свършим предложената работа. Така че в настоящото предложение, което разработваме, се опитваме да заделим 500 600 милиона и 600 за Госатком и 600 за SSA. Като цяло, естествено, работата, която вършим, е в посока абсолютен приоритет на традиционните програми, особено Етнос и Галилео и част от Коперник. Благодаря. Благодаря за тези въвеждащи думи. Искам да напомня на членовете на комисията, че първата дискусия по новата космическа програма беше проведена през юли и от тогава доста интензивно се развиват събитията по тази програма. Много изменения са получени и разполагаме с 40 минути за обсъждане, което означава, че трябва веднага да навлезнем в темите след въведението. Докладчици в сянка или тези, които ги заместват, ще имат по две минути за изказване. Първата ораторка. Аз действително замествам Констанца Крел, която не можа да дойде от името на социалистите и демократ, чухте, така че аз ще а, се изкажа от нейно име. Нейните изменения са по три основно а, области сигурност и отбрана и въвеждането на нов акцент в тази област в предложението на комисията. Социалисти и демократите винаги сме настоявали, че тази програма трябва да остане с граждански характер, космическата програма на Съюза и че макар да има реалности в обратната посока, не трябва да става фокус. Също така Галилео и Коперник трябва да бъдат укрепени. До момента комисията се опитва да управлява това разпространение, но нямаме достатъчно добър резултат. Той е незадоволителен и за това е, искаме да се даде повече отговорност е, на Европейската агенция е, GSA, което е връзката с е, самата промишленост и посоката от долу нагоре. И накрая го е предложенията на комисията. Ясно е, че там може да има много повече добавена стойност. Всъщност самите държави членки не са убедени от необходимостта а, от такива а, добавки, а всъщност и бюджета е твърде малък, за да има ефект. И за това тя предлага да се заречи GovSatcom, за да има достатъчно пък ам, средства за програмата за засичане на космически а, отпадък. А, и така в заключение, много положителна оценката, подкрепа за Галилео и Коперник и също така съгласи за това, че е необходимо да се а, дадат повече правомощия по-надолу по веригата. Различните заинтересовани страни и участници по-надолу по веригата се раз, обсъждат в момента и това трябва да бъде фокус на нашата работа преди обръщането към други ам, подробности. А, така че да имаме една космическа програма на Съюза, която е подходяща за Съюза и неговите граждани. Само половин минута над времето си надвишихте. И сега господин Енкъл вместо господин Тошеновски, който го няма от името на ЕКАРЕ. Заповядайте. Точно така. Благодаря първо, че той предлага да се укрепи отговорността на агенцията, особено около Галилео и също други компоненти от програмата трябва да бъдат в посока на укрепване на агенцията. Също така автономния статут на Европейската космическа агенция също дава възможности на държавите членки. Накрая по компонентите и по бюджета нашия докладчик Сянка счита, че има полза от държавни служби за сателитни услуги, но все пак всичките отговорности, които трябва те да по емат изискват доста по-сериозен бюджет. Точно както каза колегата, не трябва да се увеличат тези бюджети, но не за сметка на Галилео и Коперник и накрая участието на трети държави. Обедени сме, че участието на някои съюзнически трети държави, включително Великобритания след Брексит, е от интерес за самия Европейски съюз и би трябвало да се противопоставим на политиката на Барние, която беше в посока изключване на Великобритания според него, на основата на международните споразумения е възможно за трети страни да участват в Галилео и Коперник и други. Благодаря много. Трети поред е госпожа Нахтегал от Алде. Да, благодаря, господин председател. Искам да започна с комплименти за изключително добре свършената работа на господин Садини и всички други, които положиха усилия в този доклад. Смятам, че тази програма съчетава различните инициативи в момента, които съществуват в Европейския съюз. И действително споделям оценката на комисията, че програмата има много сериозен потенциал за стимулиране на иновациите, но не само иновациите, но и безопасността, различните економически дейности и надолу по веригата, различните индустриални инициативи. Също така смятам, че би трябвало по този начин да се увеличат и възможностите ни за мониторинг на промените в климата, наблюдение на промените в климата, което е доста важно. Тази възможност, капацитет е много важна и има видима добавена стойност. А, доколкото а, аз виждам, мисля, че а, тази програма предоставя много сериозни възможности и синергии. Друго нещо, което искам да споделя е, че съм за, заедно с доставчик, докладчика и докладчиците в Сянка, за много от измененията, които са в това предложение. Но имаме известни съмнения, както вероятно може да предположите. Например, създаването на управителен комитет. Съмнявам се, че подобен комитет ще улесни процедурата по а, поръчки а, напрот, или ще я направи по-прозрачна. Според мен трябва да се осигури ефективност и стабилност на процедурата преди всичко. И на следващото място Хоризонт Европа. Споменава се в това предложение и на мен ми се струва, че космическата част в това предложение не е достатъчно важна, достатъчно голяма и, и смятам, че трябва да се подчертая тази връзка. И на последно място а, искам да а, се изкажа спрямо новите компоненти в програмата, считам, че е много важно на първо място да осигурим продължителността на програмата преди да започнем да разработваме а, мрежите. И ако наистина нямаме средствата за да изработим това, което заявяваме, по-добре изобщо не се ангажираме така че с удоволствие ще продължа работата по това досие с останалите колеги. Благодаря. Сега за зелените. Господин Давор, тук ли е? Няма го. Значи е мой ред, защото аз съм докочек Сянка от ГУЕ. Ще представя няколко бележки по тази тема Смятам, че за една космическа програма е много важно да използва съществуващата сателитна инфраструктура и още по-широко да използва тези програми, които вече сме разработили. Едната от тях е Галилео, другата е Коперник. Разбира се, доста важно е да се следват не само най-общо, но и конкретно какво е, какъв е ритъма на развитието на различните екологични въпроси, но също така и къде има въздействие, къде има съмнение, къде има нарушение в а, всяка една държава. Считам за особено важно да се следят тези много важни последици, да речем за археологията, да речем в сухи периоди. Има много сериозни примери за това. Разбира се, ние сме силно против W и против пренасочването на средства от глобалната навигационна и спътникова система и Коперник на други места. Защото така ще възправим много важни резултати на програми, които вече са в ход. И с тези бележки мисля, че изчерпах моите две минути и ще дам думата на госпожа Тамборано. Заповядайте. Господин Таморан. Благодаря, господин председател. И аз искам да благодаря на нашият колега докладчика за отличната работа. Има някои различни позитивни аспекти, които можем да подкрепим. Обедени сме, че Европа трябва да има инфраструктура за изстрелване на съвременни кораби и достъп до космическото пространство и да бъдем конкурентни в международен план. Внесохме доста изменения. Надяваме се, че те ще подобрят регламента. Искам да се насоча към три аспекта, които според нас са много важни – Искам да привлека вниманието на докладчика към тях. Коперникус е много полезен инструмент, за да разберем какво става на повърхността на Земята в нашата територия. Това е компонент, който е изключително важен и трябва да бъде подобрен и да се осигури финансова подкрепа. Трябва мониторинг за почвата, замърсяването, промяната на климата – и използването на възобновяеми източници. Според нас Коперник трябва да се използва повече за мониторинга. Това беше споменато от докладчика в сянка от ГОЕ, защото така се изпълнява една защитна функция и може да се използват данните в различни държави членки. Надолу по веригата искаме да се обърне по-голямо внимание на реализацията и предоставянето на услуги. Защото според нас това ще се отрази добре на много МСП, за да се постигне по-голям стандартизация на космическите решения и могат да се прилагат тези неща навсякъде в Европа. Прозрачност накрая, но не на последно място. Имаме доста предложения за тази част, начина по който се използват елементите на програмата, за да имаме по-добро управление. И това е нещо, което взема предвид бъдещето, бъдещите ползи. Благодаря. Мисля, че е сега е да, време да чуем мнението на Европейската комисия. Имате думата, господин Силва. Благодаря, господин председател. Европейската комисия иска да благодари на докладчика господин Салини за този доклад, който според нас посочи някои ясни елементи в предложението на комисията. От тук значението на политиката за космическите изследвания, както за економиката и в стратегиите на Европейския съюз. Според нас този доклад показва съвсем ясно какви са предизвикателствата от гледна точка на управлението. И също така докладчикът означава своето желание, означава своето желание, споделя онова, което предлага Европейската комисия. Потвърждаваме, че целите за пояснение – заедно с рамката за финансово партньорство, което ще преговориме заедно с различните институции, включително и Агенцията за космически пространство, включително и други агенции. Това ще ни помогне да изясним много добре. Ролята и отговорът и действията на тези, които отговарят за реализацията. Ако има дублиране. Много важно тук да посочим, че има финансово партньорство за всички елементи на програмата. От гледна точка на сроката и от гледна точка на управлението на бюджета. По отношение на бюджета. Много добре посочват някои елементи на бюджета в доклада. Искам да насоча много е важно да се подреди иерархията между отделните програми. Програмите Галилео и Коперник. Предлага се една индикативна сума за развитие на разходите, като това може да се подобри и управлението. И в съответните случаи да се покаже какъв е бюджета. Разбираме предложенията в доклада за увеличение на някои суми. Искам да привлека вашето внимание към две програми, които се базират на инфра... вече изсъществуващата инфраструктура в държавите членки. И от тук има да, благоприятно отношение към тези инвестиции в държавите членки. Да. Добре е да се посочи и гъвкавостта, също така и възможност да участват отделните държави членки тъй като инфраструктурата, която използваме в момента, е инфраструктура на държавите членки, така че модернизацията на тази инфраструктура, инвестициите за нова инфраструктура трябва да бъдат направени заедно с съфинансиране от националните бюджети, които са се ангажирали с такива пера. Това е, господин председател, най-основните предизвикателства за тази програма. Знаем, че трябва да обърнем внимание на всички предложения, които бяха направени в парламентарните групи. Трябва още веднъж да се посочи, че за Европейската програма, комисия това е една гражданска програма. Въпреки, че някои от услугите, от услугите ще се използват и за отбраната. Всъщност това е решение на държавите членки – затова искам още веднъж да уточня тези елементи. За останалата част, нашето заключение е, че дискусията, която провеждаме в съвета, са много близко до тези елементи, които са посочени от докладчика. И според нас в рамките на съответен диалог и между трите институции има възможност да се стигне до компромис в един разумен срок. Това е до началото на следващата година. Това е. Благодаря на господин Салини за доклада. Благодаря, господин Алме. Много интересно да се чуе, че комисията, комисията има същото гледна точка, както нас. Членовете на нашата комисия. Сега ще дам думата за заключение на дискусията. Господин Салини, имате думата. Няколко думи накрая. Ще взема предвид последния коментар, който чухме. Комисията подчерта нещо, което беше подчертано от колегите специфичните елементи на тази програма. Това всъщност е гражданска програма и като такава. Искаме да има възможност да се използва тази особеност по най-добрият начин, за да сме в състояние, ако искате да говорим подходящия език, нещо, което е във връзка с гражданите, например, киберсигурността. Това е <clears throat> в изцяло граждански контекст, но има изключителни влияния върху отбраната. Но най-важният стълб тук не е отбраната. Най-важното в тази програма е, че е насочена към граждански цели. Мисля, че това е един от съществените аспекти Индустриалните приложения са неща, по които искаме да се постави сериозен акцент. Ще взема предвид онова, което беше казано. Пропуснах да кажа нещо в встъпителните думи. Хоризонт Европа. За да можем да реализираме интересните аспекти на космическия план. Много добре е да има конкретна част от бюджета, която да се задали специално за космически изследвания. Има нужда този аспект в програмата да бъде пояснен допълнително. И още нещо за бюджета, за гъвкавостта на този бюджет е, вътрешно. Погледнато, комисията казва, че не бива да разделяме перата в бюджета за не, цели, които не са пряко свързани една с друга. Добре е да се ориентира целият бюджет към логическа последователност между отделните етапи. Експлуатацията на тази програма, която ще бъде реализирана по-късно. Така че благодаря, колеги, благодаря за коментарите. Мисля, че това, което казахте, беше много на място. Надявам се, че в сряда ще имаме възможност да обсъдим подробно всички изменения. Благодаря. Мисля, че можем да приключим с тази точка в дневния ред. И можем, според мен, да започнем работата по следващата точка. И така, както се договорихме, втората точка в нашата програма е предложението за регламент на съвета за въвеждане на програма за подпомагане за извеждане от употреба на някои реактори в ядрената централа и, и, и Галина. За следващия период предложението на комисията се отнася за подпомагане за извеждането от употреба на ядрената централа Ингалина в периода от 2021 до 2070 година правното основание по тази точка не изисква консултации с парламента, но съветът реши да поиска съгласуване с парламента. Тук става дума, колеги, за два реактора и цялата инфраструктура около тях. Комисията бюджет реши да не излиза за становище, така че това е нашата задача. Господин Яворов ще говори от името на докладчика госпожа и ще чуем доклада който се състои от 18 изменения. Искам да информирам на членовете на нашата комисия, че разполагаме с 30 минути за този дебат. Така че, моля ви, придържате се към най-същественото във своите изказване. И така, на докладчиците в Сянка ще дам 2 минути, на останалите по една минута. Както обикновено работим. И така. Господин Явор, имате думата, за да започнем дискусията. Имате думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, аз ще говоря от името на докладчика Ребека Хаун, която изпраща своите извинения за това, че не може да присъства днес на тази важна дискусия, тъй като има ангажимент за посещение в Съединените щати. Нейните думи са както следва, уважаеми господин председател, колеги, представители на комисията, като подготвях този доклад, разгледах много внимателно на място какво е положението с тази централа. Срещнах се с заинтересованите страни, посетих централата, разговарях с представители на литовското правителство, както и представители на Европейската банка за възстановяване и развитие, включително и Европейската комисия, която отговаря за бюджета тъй като следа развитието на събитията около Игналина от е, началото на този процес. Е, това беше моето трето посещение. Мога да кажа, че работата е напреднала съществено и последните е, отклонения бяха коригирани. През юни беше представено становище на комисията в моят доклад. Са посочени два въпроса, които трябва да бъдат решени – първо, за затварянето на, на централата Ингалина е много е, скъпо. Управлението на централата е направило внимателно изчисление на разходите за следващите години. Европейската банка за възстояние за развитие и литовските експерти са се съгласили с. Комисията предлага да през следващата финансова рамка да се отпуснат 550 милиона евро – Всъщност тук се пропуска извеждането до протеба на, на тези два реакции като средствата трябва да бъдат събрани преди да се започне работата на място. Също с достатъчното финансиране тук е някъде около 780 милиона евро. Много е важно тази сума да бъде одобрена от Европейския парламент и от Европейския съвет. На второ място, Европейския парламент трябва да посочи, че Европейския съюз не, не променя своите ангажименти спрямо тази централа за сметка на Литва. И тези ангажименти трябва да бъдат в съответствие с договора за присъединяване на Литва. Надявам се, че тези предложения ще бъдат подкрепени от докладчиците в сянка. Очаквам конструктивно сътрудничество с вас. Благодаря. Много благодаря. So first... Благодаря за встъпителните думи. Господин Ланген от НП. Имате думата. Благодаря, е, господин председател. Ние разбрахме, че е, има промяна на дневния ред. Всъщност бях забравил, че от днес е, темата е преместена от вчера за днес. Многократно сме разглеждали тази програма Игналина за първи път първия реактор 2006 беше закрит, втория 2009 въз основа на договора за присъединяване, тъй като става въпрос за реактори от руски тип. И когато беше закрит първия реактор, мога да ви кажа, че всъщност много работа беше свършена, тъй като това са големи блокове и разходите за това възлизат на 2,9 милиарда евро като Европейският съюз е предоставил 1,4 милиарда и сега става въпрос за един разумен преход от първия преход, който вече първия реактор и съответно преминаване към извеждане на експлоатация на втория реактор. Като разбира се, трябва внимателно да се подходи ам, така както е запланирано в финансовия план имайки предвид експертизите на експ... съответните специалисти, че Литва трябва да поеме доста голяма част от разходите. И това е подхода на колегата Хармс, а именно на своевременно да се намерят средства. и това е нали, много разумно предложение Що се отнася до средносрочната финансова рамка, не знам обаче как ще подходим, как ще се намерят тези средства. Ние изготвяме становище, водеща комисия обаче е, е бюджетната. И там имаше доста критични гласове още през 2012 година относно ефективността и смисъла на тази мярка и а, дали се спазват а, правилата за европейски обществени поръчки. Бяха направени някои подобрения в Литва и поне на първия реактор, всъщност, когато беше изведено експлоатация, имаше по-ефективно разходване на средствата. Сега, що се отнася до ядрените отпадъци, те отдавна са транспортирани в едно хранилище на 10 км от Игналина. И що се отнася до изчисленията, по този а, склад, а, то ние сме доста притеснени, защото а, обезопасяването на този склад не е достатъчно. И аз не разполагам с информация дали в а, рамките на цялата програма се предвиждат някакви мерки за този открит склад, Тоест, дали той е включен в цялата програма, изобщо неговото обезопасяване, закриване и така нататък. Съжалявам, че госпожа Хармс е тук, защото тя била 4 или 5 пъти на място. Ние разговаряхме и с руски инженер, той каза, че са инвестирани 300 милиона евро, никога не е имало някакви инциденти, а сега изведнъж АЕЦа трябва да бъде затворен, именно защото след Чернобил за всички нови държави членки се въвеждат изисквания за затваряне на тези реактори. И това е във всички балтийски държави. Това са разбира се, мерки, които имат своето отражение именно за присъединяването на тези три балтийски държави. Така че става въпрос за един голям и тежък проект, но мисля, че можем да се споразумеем и да одобрим последващото финансиране. Да, благодаря ви. Прави сте. Когато принуждаваме някого да прави нещо, ние трябва да си поемем своята отговорност. Господин Корумбашев има думата. Сега. Благодаря, господин докладчик. Аз подкрепям доклада, изготвен от Ребека Хармс и най-вече предвиждането на достатъчно средства за програмата за извеждане от експлоатация на АЕЦ Игналина, а именно 552 милиона. Литовското правителство предлага 780 милиона. Така че сумата е доста различна. И слушах, т.е. знам каква е позицията на Комисията по бюджет за промяна на сумата. Освен това, те предложиха за увеличаване на сумата за България и Словакия. Въпреки, че това не, не е необходимо за тези две страни. Имам няколко въпроса за госпожа Хармс. Първо, компетативните заплати за специализирания персонал? На каква основа те са определени и всъщност кой определя персонала, който е нужен именно за изпълнение на програмата? Ако литовският регулатор е съгласен с цифрите, то тогава какъв е проблема? Що се отнася до девето изменение, Смятам, следва да се изготви оценка на европейското финансиране за програмата. Особено това въжи и за заплатите на експертите, които работят всъщност по самата програма. По програ... Изменение 14. А ако комисията изисква цени и също така разпространение на познания, а именно тъй като малко са специалистите, които знаят как се извежда, извеждат реактори от експлоатация. И разбира се, трябва да бъдат номерени, номинирани експерти за това. И още веднъж бих желал да подчертая, че това не е чисто руски тип реактори. РБМК е реактора, който се използва в Чернобил. Обаче в Словакия и в България е, е друг тип реактори, ВВР 440. И е, тези страни изобщо нямат проблеми с извеждането експлоатация. Най-големият проблем е в Литва. Именно затова те се нуждаят от сериозна подкрепа. Те се нуждаят от повече средства. От 780 милиона, а не от 552 милиона, за да започне програмата. Именно през този 7 годишен период. И и да започнат работата също така по извеждане експлоатация на втория реактор, не само на първия. Тоест, а не след 7 години да се започне дискусия какво ще правим сега с втория реактор. Мисля, че двата реактора могат да бъдат извеждани паралелно. В противен случай ние няма да успеем дори до 2040 година. И колегата каза, наистина повдигна въпроса за отработеното гориво. Да, то може да бъде пренесено. И особено графита е проблема. може да се създаде група, която именно да събере опера, опита от различни страни, от различни видове реактори и това познание те да, бъдат, да бъде използвано за извеждане от експлоатация на други реактори в бъдеще. Това са всъщност и тук в нашата комисия имаме, между впрочем, 39 такива реактори. И по принцип, както казах, аз подкрепям доклада на Ребека Хармс. Да, благодаря наистина за вашите ценни коментари които са много важни. От ЕКАРЕ нямаме представител. Алде, госпожа Пансет има думата. Да, благодаря ви, господин председател, от името на Алде бих желала да благодаря на Ребека Хармс, която наистина работи по тази толкова важна тема с много голям опит. Предложенията на Ребека са много разумни, подкрепяме нейните аргументи, изложени в доклада. Ако не се подкрепи увеличаването на средствата, то няма да бъде възможно в определения период реакторите да бъдат изведени от експлоатация. И за сътрудниците, за специалистите на място, разбира се, ще бъде много сложно да работят с толкова малко средства или пък ако те прекъснат работата си, после няма да могат да бъдат намерени други специалисти. Затова смятаме, че средствата, предвидени за извеждане от експлоатация, не трябва да се разходват за други цели – така както се е случвало вече в миналото. Измененията на Алде. Те вече са внесени. Ние, разбира се, сме отворени за други идеи. Но по принцип, смятаме следното. Вече 90 реактора са изведени от експлоатация в ЕС. Само 5 обаче реактора са наистина рециклирани. 16% са над 30 годишни, а 15% над 40 години. И разходите за извежданата експлоатация за в бъдеще ще продължат да бъдат спорна тема в много държави членки. Освен това смятаме, че Литва не би трябвало да се превърне в изкупителна жертва нито България, нито Словакия. Би следвало това да е принцип, а именно с европейски средства да се извеждат експло... експлоатация и ам, други а, реактори. Както казах, тези страни не би трябвало да се превръщат в изкупителна жертва. Трябва да се намерят различни средства, альтернативи и разбира се да се прецени добре всичко, откъде ще се намерят, за да не бъдат всъщност, за да не бъде тази процедура за сметка на дънакоплаците. Председателят. Ако комисията принуждава държава членка да затвори АЕЦ съгласно договора за присъединяване, то ние сме длъжни да гарантираме набирането на средства за тези държави. В противен случай това е безумие. Представете си, Германия да вземем. Ако реши да изведе от експлоатация няколко реактора, то това е друг случай. Това е национално решение. Независимо, то не е свързано с нещо друго. Или както, например, Франция, ако, ако Франция реши да направи това, това е тяхно задължение, техен ангажимент. Но ако комисията принуждава сега, аз съм докладчик сянка, така че аз мога да говоря по-дълго. Така, ако комисията принуди която и да е присъ... Е, държава в предприсъединителна фаза да затвори АЕЦ, то това би трябвало да бъде финансирано, обезпеч... Е, финансово обезпечено, защото много важен въпрос е, разбира се, какво правим с отработеното гориво. Но с графита. Друг въпрос, както казах, не само графита, а отработеното гориво, защото винаги става въпрос за урани, който може да бъде повторно използван, обработен и така нататък. И на трето място става въпрос тук за голям количество радиоактивен бетон – какво ще се прави с него? Това е, е проблем за всички нас. Какво можем ние да направим, за да се намерят средства между тази голяма разлика 552 ев... Е, милиона евро и 780 милиона евро? Тя... И в заключение трябва да решим до кога ще е срока за измененията. И след това, разбира се, Ребека Харм се очаква много работа да анализира всички изменения и да ги отрази в своят доклад. Сега, след докладчиците в сянка, разбира се, всички членове могат да се изкажат. Господин Робърт. Много благодаря, господин председател. Скъпи колеги, Бих желала да отбележа следното. Доклада на Ребека е много важен, защото той укрепва доверието на европейските граждани в Европейския съюз и в нашата институция. Ако измененията бъдат отхвърлени, то това ще бъде обаче голям шок за литовците защото а, те ще останат с впечатлението, че Европа не спазва обещанията си, Европа им обръща гръб. И че Европа няма да изпълни своите обещания да финансира а, определен процент от разходите по извеждане от, от експлоатация. Позволете ми да обърна вниманието на един друг проблем – свързан с извеждането експлоатация на АЕЦ Игналина. Определения за целта фонд не предоставя а, повече средства за региона от 2008 година, а целият регион всъщност е засегнат от извеждането а, от експлоатация. Всъщност е цял един град от 350 хиляди жители всъщност работят в този бранш, работейки в АЕЦ Игналина. Да не говорим за отражението върху националните а, мълцинства, като например руски граждани, които са участвали в изграждането на АЕЦ и които са останали в Литва. Така че тук става въпрос за а, живота на много граждани в а, региона. От друга страна, естествено, става въпрос за протокол номер 4 от договора за присъединяване към ЕС. Така че е ясно, ние трябва да. Ам, уважаваме и социалното измерение и социалните показатели в региона. Аз мога много да говоря по тези аспекти, както господин Ланген от Германия отбеляза. Въпросът е, че става въпрос за временно складиране на отработеното гориво, а трябва да се намери постоянно решение. А до сега още не е работено а, по някакво подобно решение. А, говорим за, а, само за 50 години съкръще, съ, съхранения. И това е всичко. До сега са използвани само 20% от капацитета на този АЕЦ. а сега Литва всъщност ще трябва да понесе всички последствия, въпреки че не е използвана АЕЦ наистина изцяло. Ако прекъсне програмата Игналина, то специалистите ще напуснат региона и всъщност ще се увеличат разходите. ние бихме желали да работи максимално бързо и максимално успешно. И а, разходите наистина да бъдат ограничени. Оказва се, че дружествата, които дойдоха в Литва само за извеждане от експлоатация, за извеждане от експлоатация на АЕЦ, всъщност не, не са умяха да се справят с цялата комплексна а, задача. Това е първия по рода си реактор, който изцяло трябва да бъде изведен от експлоатация. За първи път имаме такъв случай. И това ще бъде наистина а, уникален опит, който ще бъде събран и ще бъде от полезен на много други държави. И е важно наистина да бъдат създадени добри условия за извеждане от експлоатация на други реактори. Благодаря на изказалите се колеги, казва председателят. А сега думата има Масимо. Масимо Ариба от Европейската комисия. За да ни каже дали имате някакво решение за този проблем. Благодаря, господин председател, уважаеми членове на Европейския парламент. Най-напред бих желал да благодаря на докладчицата, както и на докладчиците в Сянка за изготвянето на доклада. Ние през юли а, с госпожа Хармс успяхме да а, посетим АЕЦ Игналина. Първо бих искал да ви припомня няколко факта и след това да обясня защо комисията предлага 552 милиона евро за тази програма. Първо, подкрепата за целия проект е до 2020 година като разбира се, ние отчитаме и допълнителното предложение за финансиране. 1,9 милиарда от европейския бюджет ще бъдат заделени. Второ, имаме а, финансова разлика, т.е. това са парите, които са изцяло необходими за финансиране на всички операции. И тази а, сума всъщност е а, установена от комисията. А, и от правителството на Литва. Това са 1,33 милиарда евро. Трето, искам да ви припомня също така, че Извеждането от експлоатация е наистина първо по рода си на такъв вид реактори както казаха някои е, членове тук, и това е свързано с известни рискове. Поради тази причина комисията а, реши да следва един много предпазлив а, поетапен подход. На първия етап ние решихме да се изготви проучване а, за м, справяне с а, цялата тази програма. Резултатите от това проучване ще бъдат е, представени някъде през 2021, средата на 2022 година. Така че има доста несигурност. Защото към момента още не е ясно как да се процедира изобщо, как да се извърши цялата тази програма. Именно поради тази причина комисията предлага финансиране по програма, която беше прията 2014 година и подкрепена от литовското правителство. Така че, както господин Явор каза, комисията и литовското правителството са напълно на едно мнение относно тези изчисления. Но, както обикновено, тази разлика може да се обясни последния начин. Дали тук ще се включи всъщност извеждането експлуатация на втория реактор, дали в този МФР или в следващата МФР? Към момента комисията предвижда втора единица да се, втория реактор всъщност да се изведе от експлоатация а, не паралелно, а след първия реактор. Тоест, това ще рече следващата МФР. Поради тази причина комисията предоставя финансиране, което ще е достатъчно да покрие операциите по сегашната МФР. И между впрочем, то е 20% по-високо от сумата предвидена по проекта по време на а, сегашния финансов период. Искам да ви припомня също така, че комисията моли държавата членка да увеличи процента на финансиране от 14% на 20% за следващия финансов период. За сравнение, искам да отбележа, че другите две държави членки – които са получили подобна финансова подкрепа, съгласно споразумението в договора за присъединяване, именно Словакия и България, ние ще ги обсъдим утре тях. Тоест, те са съгласили на увеличаване от 30 на 40%, които са много по-високи от тези за Литва. Та, тези операции са част от специализирания а, доклад, изготвен от Европейската сметна палата през 2016 година. Благодаря ви. Thank you very much. Now we know... Благодаря. Сега знаем защо е това прекъсване, защото економистите не могат да оценят технологическата, колко, економическия, технически бекграунд и вече обобщаващите бележки на докладчика. Благодаря на всички колеги за подкрепата на този доклад. Повечето въпроси могат да бъдат биха могли да намерят своя отговор от Ребека Хармс, но аз ще се опитам и аз да отговоря на някои от тях. Както беше отбелязано от някои от колегите. Проблема е в сърцевината на този проблем е, че графика на комисията надскача следващата многодишна финансова рамка, затова никой не подставя под въпрос цялостната цена и че това е необходимо за извеждането от експлоатация. Но въпрос е откъде да се вземат тези средства и откъде да дойдат парите и дали има възможност за финансиране от следващата многогодишна финансова рамка. А докладчикът има следния подход. Ако няма ясно финансиране в тази многогодишна финансова рамка, това може да а, се окаже един пропуск и да увеличи цялостната цена на процесите. А, идеята е да се отделят всички средства за целия процес по извеждането от експлуатация, макар че практическите работи по а, извеждането от експлуатация могат да се случат след а, многодишната финансова а, рамка като, гра, като график. А, приноса на Литва и увеличаването с 20%. Аз самия смятам, че това е нещо, което не беше включено в договор за присъединяването на Литва към Европейския съюз и проекта Игналина е в член 4 на договора и така се дава възможност да се предостави 100% финансиране за някои мерки. И това беше а, разбирането, споразумението между Европейския съюз и а, Литва, че а, това е процента, който поема Литва и не виждаме защо трябва да се променя. И това беше споменато и от колегата, този вид изменения в първоначалните ангажименти на комисията могат да предизвикват неприятни настроения в държавата, което не е нещо, което искаме или от което се нуждаем в момента точно в Европа. Що се отнася до бележките в посока... Госпожа Хосет спомена, че има много други ядрени централи, а, които трябва да се да чакат за финансиране за извеждане от експлоатация, но все пак литовската е малко по-специална бих казала аз. И така разходите трябва да са интегрирани в разходите за а, ядрената електроенергия литовския случай е много специален и мисля, че тук става въпрос за два отделни въпроса и за това съм напълно а, съгласен, че има и други ядрени а, централи, но все пак те не са включени в договори за присъединяване. И по този повод, повод можем да кажем, че има особено силна мотивация да бъдат а, финансирани така нещата. И не на последно място, редица докладчици в Сянка споменаха разпределението към други програми. Напълно съм съгласен. А, наистина, извеждането от експлоатация ще остане много сериозен въпрос в европейския енергиен пазар в следващите месеци. Има доста разговори за технологията и разходите за извеждане от експлоатация. Всичко това според мен трябва много по-добре да се комуникира, да се споделят да се споделя опит помежду си и с други държави членки и в крайна сметка в последните следващите години или десетилетия европейските държави членки, които използват ядрена електроенергия, ще бъдат в такава, в една и съща ситуация и трябва да видим как можем да а, помислим за най-добрия възможен начин за извеждане на експлуатация. В този смисъл изцяло подкрепям идеята. Ако има въпроси, на които не успях да отговоря, съм убеден, че Ребека Хармс ще и успее да отговори на тях. Благодаря ви и ви желая добро сътрудничество. Благодаря ви за тези заключителни бележки. А, и накрая припомням на членовете на нашата комисия, че краен срок за внасяне на изменения е 11 октомври 12 часа. 11 октомври 2018 12 часа. Благодаря. На време сме и можем да преминем към Третата част публичното изслушване. Хоризонт Европа високи постижения на Европейския съюз в областта на научните изследвания и иновациите. Това е публично изслушване ще започне сега. Моля ви вече да вземете местата си защото дискусията трябва да проведем заедно, а не в няколко отделни групи в настоящото пространство. Искам да приветствам експертите, които са поканени да се изкажат, да им благодаря от името на нашата е, комисия, че приеха поканата ни да се изкажат тук. I have the pleasure. Имам удоволствието да представя господин Курт Ванденберг, директор за развитие на политиката и координацията в Генерална дирекция научни изследвания и иновации на Европейската комисия, който ще направи една въвеждаща презентация, за да ни информира за подготовката на тази важна програма Хоризонт Европа. Искам да припомня, че това изслушване е по повод на най-голямата програма в областта на научните изследвания и иновациите, а именно Хоризонт Европа, която ще започне през 2021. Нашата комисия работи по Хоризонт Европа от публикуването от страна на комисията на 7 юни, като водеща комисия ние действително провеждаме много сериозни усилия за да увеличим качеството и скоростта, така че да се постигне споразумение с съвета преди изборите за Европейски парламент. Наясно сме, че не е много времето, затова трябва да ускорим усилията си. Нашата комисия е водеща за това предложение и работим с 9 други комисии, които ще е, изработят становища. Envy, Agri, Regi, Cult, Tran, Budget, Cont, Деве. Просто исках да ги изброя и да приветствам Ерика, Кристиан Елер, които са нашите докладчици, но също така госпожа Катайнен. Докладчикът от Агри го няма, поне за сега. Ламберт Ван Нистелрой, докладчик от Реги. И него го няма в момента. И така, на наше разположение са повече от 2 часа, 2 часа и половина. И според нашите правила трябва да приключим в 18.30, защото няма как да продължим дискусията си на който е да било друг, освен на най-прости европейски език, който е английския, казва председателят. Затова, моля ви, бъдете любезни И не бъдете като нашите политици, които не могат да спазват ограниченията от времето. А, знам, че експертите успяват все пак да го направят понякога и след това ще дадем думата на докладчиците. И така, имате думата, господин Ванденберге. Той ще представи целият материал. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Здравейте, уважаеми депутати, дами и господа, колеги. Благодаря ви за тази възможност да дам няколко въвеждащи бележки на това изслушване. Комисията е много благодарна на комисията и и на парламента за това, че организира днешното публично изслушване с заинтересованите страни. Една от нашите цели и намерения беше да представим на парламента едно мобилизиращо предложение за следващия период, предложение, което мобилизира много, много хора, както в институциите, така и извън тях. И се радваме, че предложението за Хоризонт Европа вече има такова въздействие, мобилизиращо в Европейския парламент. Виждаме много бързо и дълбочино разглеждане на предложението с денето на господин Ника, господин Елер и много докладчици в сянка. И в контекста на ИТРЕ повече от 4000 изменения се разглеждат. Също чухме от докладчика, че всички други а, комисии а, за мен са твърде много да ги изброя. Виждаме, че и предложението Евроатом не е забравено. Благодарим на докладчика госпожа Компораната и за нейната работа по тази тема също. Виждаме и същата скорост от страна на съвета и държавните членки много задълбочено работят на 28 септември на съвета по способност. Чухме много от министрите, които призоваха за бързо действие и напредък по предложението. Но също така е важно да се каже, че този мобилизационен ефект също се осъществява и в общността на заинтересованите страни. Много различни консултации, рекордно участие виждаме в връзка с програмата. И това е обещаващо според мен, за да се увеличи още повече успеха на тази рамкова програма. Комисията е съгласна с централния въпрос за това а, изслушване днес, как да се оформи Хоризонт Европа, за да се постигне максимална европейска конкурентоспособност и глобални ам, ползи все пак по този начин се предоставя някаква рамка, някакви ресурси за научни изследвания и иновации, но заинтересованите страни на място са тези, които осъществяват успеха. Научните работници, предприемачите в Европа или предприятията, включително много малки и средни предприятия. И считам, че всички имаме споделен интерес да отворим програмата и нейните възможности към дори още повече заинтересовани страни, отколкото виждаме. А, новонавлизащи в а, програмата, но също така и нови видове а, заинтересовани страни, като общини и така нататък. От страна на комисията за това ние искаме съвместно създаване, съвместен дизайн като част от ДНК на Хоризонт Европа. В крайна сметка това е, е основната част от понятието за е, съвместното действие и сътворчество, съвместно творчество и съвместен дизайн, както и нашия комисар го разглежда тук. Не става въпрос за добавка е, един към друг на интересите на едни или други заинтересовани страна, но всички а, заинтересовани страни да работят заедно, за да постигнат амбициозните цели, които парламента и съвета като са законодатели ще определят за тази програма. Въпросът не е какво, от какво да се възползвам в тази програма, а по-скоро какво съдържа като полза тази програма за всички ни в Европа. В такъв смисъл стратегическото планиране в Хоризонта Европа е на основата на полуките от Хоризонт 2020, като имаме добър опит, но смятаме, че още по-добре може да се справим. Има три цели в стратегическото планиране. които искам да поясня днес след обед. Първата цел – с това стратегическо планиране е да има максимално въздействие при а, постигането на целите на програмата. Целта на стратегическото планиране е да се предостави истински стратегическа гледна точка за това как програмата като цяло може да има максимално въздействие като в областта на научните изследвания и иновациите комбинирано. И след това този стратегически план ще води разработването на работната програма, за да няма едно голямо разнообразие от малки а, теми. Ние смятаме, че с това стратегическо планиране, осъществяването на програмата ще отговори на бързо развиващите се политически и економически реалности, както и европейските политически а, цели, нововъзникващите предизвикателства в, същество, в обществото, както и новите тенденции на международно равнище. Също така смятаме, че заедно ще можем да обърнем значително внимание на различните елементи, като например доброто равновесие между научните изследвания и иновациите, мултидисциплинарността, ролята на пола, ролята на международното сътрудничество и така нататък. От страна на службите на комисията имаме нов модел на управление в рамките на комисията, за да можем да постигнем резултатите по този нов метод. И така, обаче стигам до втория момент, втората цел, да има пълно прозрачност и пълна видимост в от страна на заинтересованите страни, действащите лица и обществото, общността в областта на научните изследвания беше по-скоро вътрешен проект, е, е, вътрешен процес е, Хоризонт 2020, но по един доста фрагментиран начин и поне не систематично. Като част от Хоризонт Европа и стратегическото планиране по него, искаме да подготвим един обхватен документ, който обхваща приеманията и също така амбициите на комисията преди разработването на различните програми и също така това да бъде обект на обратна връзка от заинтересованите страни, които могат да валидират или да преразгледат програмата преди тя да бъде приема съвместно, заедно с държавите членки. Така стигам до третата цел, която имаме предвид за стратегическото планиране, а това е, че такова едно стратегическо планиране може да бъде препратка, пример за националния, регионалния а, аспект на тези програми, но и за други европейски програми. И така ще спомогнем за създаването на синергия между тези програми, да има добро правно основание в различните програми, които в момента обсъждаме, но и със стратегически поглед – върху стратегическите планове на Хоризонт Европа, така че да има максимална а, възможност за синергия и допълване между Хоризонт Европа, социалния фонд, кохезионните фондове, различните фондове на основата на европейската система за а, търговия с емисии и така нататък. И така комисията предлага ефикасна, ефективна, обстойна но и ам, задълбочена ам, програма за работа. Радваме се, че се възприема така добре от всички. Всъщност толкова важна е тя, че европейските институции искат яснота за формалната и за официалната и а, позиция. Видяхме консенсус а, в а, Европейския съвет през септември. 4 плюс 2 формулата беше застъпена, за да може след това стратегическите планове да са актове за изпълнение. На 15 октомври, както вероятно знаете, ще има неформален обяд с министрите и там ще започне дебата за това тези а, области какво могат да представляват за да се превърнат в част от правното основание. Много е важно да разберем, че искаме това да остане на ниво области, така че правното основание да не а, влияе на партньорствата и мисиите, защото ние искаме да ги определим заедно, съвместно с партньорите и с заинтересованите страни. И разбира се, ще направим всичко възможно, за да включим парламента в тези дискусии. Също така се съгласихме, че ще продължим дискусиите с държавите членки за това какво, как ще изглеждат останалите стратегически планове и какъв вид институционални организации ще направим. Уважаеми депутати, приятели, колеги, Европейската комисия иска да благодари на Европейския парламент за продължаващата подкрепа в областта на научните изследвания и инновации. Виждаме го и в, за, в следващия период, как гледате на бюджета, предложен от комисията и мога да уверя парламента, че нямаме проблем да бъдат а, осъществени тези бюджети така. За нас е много по-лесно да се справим с по-високи, отколкото с по-низки бюджети, но с радост виждаме същия, а, същата насока при обсъждането на Хоризонт Европа. Да, има редица въпроси, които ще са част от дискусията, като например разширеното участие, амбициите за международно сътрудничество, ролят на маките и средни предприятия и как да се осъществят тези синергии, но сме убедени, че ще можем да осъществим много бърз напредък, защото тези въпроси са много важни за комисията и не виждаме каквито и да било. А, не виждаме поставена под въпрос на бюджета или смисъла на Хоризонт Европа. Това е много обещаващо и нямам търпение да чуя заинтересованите страни, как те гледат на Хоризонт Европа и как можем ние да направим от тази програма един отличен успех. Благодаря за встъпителните думи. Отпуснах ми 10% повече регламента. Мисля, че трябва да структурираме дискусията на две части. Първата част ще бъде представене от професор Палмоски, след това от госпожа Сабина Личка. Имате думата, господин Палмоски. Уважаеми членове на комисията ИТРА, искам да ви благодаря не само за поканата да се изкажа, искам да ви благодаря специално за това, че защитавате и държите на иновациите, включително и по-големия бюджет за Хоризонт Европа. Това е асоциация на 14 е, университета и 19 държави членки. Моето основно послание е да кажа, както господин Ван Бергер, че Хоризонт Европа ще изпълни своя потенциал, ако постигне баланса между изследванията и иновациите и за да има решение близи до пазарното решение. В началото ще кажа няколко думи за значението на върховите постижения, което трябва да бъде кръглен камък в хоризонт Европа. Това е началната точка, защото това е всъщност добавената стойност от хоризонт. Колкото и държавите да харчат за наука, не мога да постигна всичко това сами. Всъщност този хоризонт дава възможност на най-добрите учени да работят трансгранично, включително и в конкуренция за грантовете за научни изследвания. Това е уникално явление в света и хоризонт по този начин създава репутация в целия свят за върхови постижения. Но все пак репутацията се гради трудно и много лесно се проваля. Много е важно да се постигне финансиране, но много е важно всички тези неща в програмата да помогнат да се развие науката, така че ние да можем да имаме възможност за водещите учени да участват в правителните съботи. Има нужда от разработване на водещи научни изследвания, така че за да постигнем тези резултати, Хоризонт Европа трябва да използва ефективен но научните съвети последователно и прозрачно. Това означава, че не можем да изградим Хоризонт Европа, като намалим участието между държавите 13, защото това ще намали върховите постижения. Това не означава, че ако намалим участието за това бюджета за разподелянето на върховите постижения трябва да се увеличи от 1,8 на 2,5%. Очакваме сляпата оценка на предложенията да продължи и в бъдеще от два етапа, сега да се прави и на първия етап. Не виждам причини за това. И накрая трябва да, да има разнообразие на учените географско и от гледна точка на половете. Като всъщност това не може да се използва като оценка за, на предложенията. Споделянето на върховите постижения трябва да бъде за държавите, включително и регионите. За това се противопоставяме на отдалечените райони като допустими за върхови постижения. Госпожи господа, всъщност ключов момент в предложението е, че Европа е водеща в научните изследвания. Но изоставаме в иновацията, така че, че тук трябва да финансираме действията Мария Кюри, а пък за втори и трети пък трябва да се насочим към иновации, които са близо до пазара. От 2000-та година стана е ясно, че Европа губи в състезанието в света, като основното то събитие тук е, е възхода на Китай. Делът на Китай от 3% да се увеличи на 17% през 2016. Не бива да забравяме, че сме в е, световна конкуренция и губим фондове. По тази причина подкрепяме най-добрите ни учени и да няма съкръщение. Като, например, университета в Йотинген. Един от учените там получи финансиране и след това имаше награда за изследвания, Нобелова награда през 2014 година. Следващото пример е, е върхово постижение. Огромен брой други примени потвърждават същата история. Разполагаме с е, много млади таланти ние трябва да станем. Европейският център за изследване трябва да стане най-важната, но в момента само 25% от най-доброто финансиране, най-добрите изследвания получават финансиране. Не можем да си позволим да намаляваме дела за тези предложения. Трябва да засилим и научните изследвания за за сътрудничество. Възможностите намаляват, защото се поставя акцент върху решение за пазара. И това остава като основен. Университетите са обединени и искат въвеждане специално но, дял в програмата, за да използваме максимално пълния потенциал на науката. За това, което виждаме в предложението на комисията е, е огромен акцент върху новите технологии. Има ли нужда от нови технологии? Да, разбира се, че има такава нужда, но не бива да забравим целите за устойчиво развитие в света. Европейските граждани се тревожат от това, че се увеличават неравенството, бедността, миграцията и ерозията на демократичния процес. И тези разочарования се е, е, появяват при при изборите. Така че, моля ви, нека да се насочим само към технологите, въпреки че това е важно. Но трябва да потърсим и какви са предизвикателствата пред обществото, за да вземем е, предвид и опасенията на гражданите. Така че ние настояваме да се търси не само технологични решения, а да се търсят и как да отговорим на потребностите на обществото. Тази цел трябва да се постигне чрез е, нова наука и държавите и мисиите трябва да отразят. Като говорим за нуждите на обществото, става дума за процента, който се отдава на социалните науки. В 2020 имаше много ниско финансиране на тази част, така че успешното реализация на проекта там беше само 4,4%, което е много вал. Малко да се решат проблемите на обществото. За Хоризонт Европа трябва да увеличим финансирането за темите, които са свързани пряко с обществото. Е, имаме критика, че тук се изпостява интеграцията като стратегическа цел. Тук не може да се ангажираме само за централни ангажименти, за много кръстосано интердисциплинарно. Трябва да има нова амбиция, за да може интеграцията да бъде успешна в Европа. И накрая, Хоризонт Европа не е програма да се субсидират сектора като а, <clears throat> културната индустрия а, или пък а, творческите сектори. Нека да финансираме пряко науката, за да можем да решим проблемите на обществото. Няма нужда да приоритизираме финансиране за сектори, които вече се финансират и накрая. Чува се много за това. Европа на Европейския съюз, целите трябва да са на първия ред. Единствената един най-големият принос на горизонта е, е обединението на учените в различни държави. И за това трябва да се търси европейска, европейско пространство за научни изследвания, като интеграцията там трябва да се засили. Което означава на практика всички държави в Европа трябва да могат да участват Естествено, след като има споразумение за асоцииране, госпожи и господа. С тези пет точки обобщавам всичко, което казах в тези диапозитиви, че в момента има нужда от баланс, подкрепа за основните и фундаменталните изследвания. Трябва да насечим, насочим програмите към целите за устойчиво развитие. И ако не направим това, едва ли ще отговорим на най-важните искания на обществото трябва да се направи пробив в науката, за да има възможност за иновации. След това трябва да се направи всичко, да се защитава позицията на европейската наука. Като целта тук е бъдещето на Европа и благоденствието на всички наши граждани. Благодаря. Благодаря. Спазихте времето идеално. Добре. Сега ще дам думата на госпожа Сабине Еличка. Имате думата. Може да говорите на, на немски, ако желаете. So I have also a presentation here. Uh... Аз също съм подготвил една презентация. Господин председател, уважаеми членове на комисията ИТРЕ, като член председател на Excel, участвам на с голямо удоволствие в изказването си пред вас. Като представител на асоциацията в Австрия, ние е, сме една глобална фирма. Може би си спомняте нашето съобщение през май тази година. 1,6 милиарда евро се инвестират в, в ново производство на високотехнологични е, чипове. Това е, може би, най-голямата инвестиция от този вид за сега в Европа. Вярваме в Европа, инвестираме в Европа, създаваме работни места в Европа. Бяха ме помоли да е, засегна няколко въпроса, тези изброени на, на екрана. Ще започна с е, общия контекст за това. Каква е средата, в която работим искам да съобщя три аспекта. Първо, глобалните мегатенденции. Това са някои от най-важните тенденции. Вие ги знаете много добре. Повечето от тях са неща, които са предизвикателство за нас. Искам да подчертая, че тук това дума, че те същевременно са огромни възможности. Помислете само за енергията. Ще има един съвет за климата. И лимита от 1,3%. Помислете за цифровизацията, която може да бъде огромна възможност за Европа. Това са тенденциите, които оформят средата, в която работим. На второ място идват тези процеси, които текат в света около нас, така Европа е, е и може да бъде водеща в тези технологии. Китай беше спомената. И аз ще спомня Китай, без да навлизам в подробности. Готов съм, готов съм да го направя това по-късно. Ще ви дам един пример за стратегията на Китай 2025 година. Китай поставя акцента върху основните теми. Вижте на второ място, вторият аспект на това, което става около нас, ще ви дам пример с Штатите и Китай, които съвсем ясно се водят, е, са в начало в е, изкуствения интелект. Е, говорим постоянно за изкуствения интелект, но вижте къде се намира Европа. Вижте и огромният потенциал зад изкуствения интелект. Той се изчислява тук. Няма да навлизам подробности. Става дума за трилиони. Третият аспект, който има отношение към нашата среда е най-важният за нас. Тук става дума не само за технология, а по същество става дума за една огромна економическа и социална промяна. Всъщност тук става дума за конкуренция за ключовите ни ценности. Тази конкуренция днес се решава от науката, изследванията и технологията. Тук виждате съответните платформи – които се считат за данните, което някои оприличават на новия петрол. Ние имаме съответни достижения в тази област. Марк Зукербърг, спомняме си, че е, е, той не разбираше какъв е проблема по отношение на личните данни. Китайската система за социални кредити е огромен проект, който реализира ценности. Също с това е начинът по който ще изглежда бъдещето и този, който има доминиращата технология, ще доминира ценностите в обществото и в крайна сметка автономността и суверенитета. Много важно тези неща да бъдат взети предвид. Това не е нужна фантастика е свързано пряко с средата, в която работим. Така че се връщам към въпросите, които ме поболихте да коментирам. Първо, първо за публично-частното партньорство. Има огромен вид, е, огромен брой, разнообразие ни форми на този вид партньорство. И тук няколко думи пряко по темата ползата и ефекта от партньорството между публичното и частното партньорство. Много важно е да се отбрежи критичната маса, която те създават, обединяват мисълта, усилията, инвестициите. Ако работим заедно, създаваме дългосрочни стратегии и съответните ангажименти и така се подобрява европейската екосистема, като сътрудничество между науката, изследванията, технологиите и всички партньори в тази екосистема. Ние така даваме своят дял в изграждането на съвместна Европа. Имаше въпроси по Excel. Много е важно да се спомене електронните компоненти, които дават възможност за цифровизация. Правим връзка между аналоговия свят и цифровия свят за този затова сме в центъра на този е, процес. И така обединяваме съответните е, заинтересовани страни, частните предприятия, държавите членки и комисията и така се създава. Огромен ефект е, като полза за обществото. Виждате цифрите. Потенциал за Европа е огромен, като имаме предвид електронните компоненти и системите. Разчетите са, че около някъде около 50% от европейският БВП до 2020 година ще бъде базиран на електронни компоненти и системи. И така, на практика, съвместните предприятия имат отношение към този въпрос. Ето ги фактите. Съвместните предприятия вече са на лице и те са ориентирани към съответната мисия. Ефектът е изчислен тук е, от гледна точка на мисията, не само от гледна точка на инструментите. Те работят е, е, с добавена финансова стойност. Примерът с Excel показва, че използваме този тристранен модел. И това всъщност е основна технология, която дава възможност за компетентност, което гарантират нашето европейско бъдеще, технологична независимост. Така че ние сме напълно отворена система и създаваме жизненно важна среда. Какво е необходимо за бъдещето? По-конкретно за съвместните предприятия. Искаме да имате информация за стратегическата политическа роля на съвместните предприятия и начинания и огромните инвестиции от страна на индустрията – и да се оформя стратегическо стратегически съюз, е, Европейската комисия, държавите членки и частните субекти. Като ефект е да се постигне максимален ефект от тези инвестиции. Има нужда и от е, смели мерки за работа в този конкурентен е, свят глобално. И това особено се отнася за големият мащаб, високите бюджети, които всъщност отговарят на европейските приоритети. Има и някои, някои факти, свързани с рамковите условия, които дават възможност за съчетание на финансирането и търсенето на по-ефективни доклади. И в заключение, искам да кажа, че новата геополитична валута в момента е наука, изследвания и технология – Всъщност, за това тази валута е толкова важна за нашият социален модел, за суверенитета и сигурността, за това трябва да се действа спешно по отношение на смелите мерки. Смели, както като стратегия, като инвестиции като бързина на реализация, така че съвместните предприятия показаха, че са ефективен инструмент за тази цел. Има голяма полза от тях. Резултатите са много реални. На базата на това, което посочих до тук и като гледаме средата, в която радва, искам да кажа, че светът се нуждае повече от Европа и повече от нашите ключови ценности. И ние можем да играем основна роля в това. Като съчетаваме усилията си по линия на чудесно, частното и публичното партньорство, имаме възможност да постигнем, да своята цел в рамките на глобалното сътрудничество. Искам да ви е, помоля да се ангажирате с тази цел. Благодаря. Много ви благодаря. Вие също спазихте времето. Чудесно. Сега, след този първи модул, ще чуем коментарите на нашите двама докладчика – така че се обръщам към господин Дан Ника. Вие можете да представите вашите уводни думи в рамките на 3 минути. Същото въжи и за господин Еля. Благодаря, господин председател. Добре дошли. А, да, ще трябва да бързам. Три минути, разбира се, не са достатъчни. Когато подготвяхме доклада, Имах възможност да се срещна с някой от вас лично, да обменим виждания. Така че това беше много чудесна, чудесна възможност и благодаря. Сега ще се спра на три въпроса. Ние си мислим, че как, знаем какво трябва да се прави с Хоризонт Европа, комисията също знае така нататък. Но вие според мен знаете най-добре, защото вие работите на практика. Обаче къде са европейските граждани тук? Това са тези, които плащат за Хоризонт Европа. Те плащат данъците. И някакси липса позицията гласа на европейските граждани, защото те имат очаквания. Ние плащаме данъци, какво ще получим замяна? какво ще получим от научните изследвания, от учените. Господин Палморски говореше за AO First. Но нека да бъдем чени. Нямаме достатъчно пари, за да ги пилеем по целия свят. Не сме в това състояние. Три от четири предложения за върхови постижения не разполагат с достатъчно пари. Ние можем ли да се конкурираме с програмата на ООН за научни изследвания? Не можем, така че няма смисъл да го правим. Така че това е първото нещо, което искам да кажа, че... Някои от мерките, наистина, които се предвиждат в тези програми, трябва да бъдат максимално ефективни. Освен това, върховите постижения не би следвало да са в някакво противопоставяне. Така е, обаче, за целта се нуждаем от анонимна оценка. На последния съвет на министрите комисаря каза, че каква е историята за бангийската награда за рам... седма рамкова програма. И той спомена един проект, който, за съжаление, не спечели. И всички в комисията всъщност е било на нормална цена. Някои от комисията, разбира се, са по-така коражли, обадили са на професиите и са казали, ами много съжаляваме, вашият пости... проект не беше оценен като върхово постижение. И знаете ли какво а, каза професора? Много съжалявам, а това беше така глупава идея на моя асистент. Много съжалявам, че сме изпратили този проект. Трябва да се получим от всички тия неща. Естествено, че всички трябва да имат а, шансове, а не а, шансовете да се определят спрямо пола, националността и така нататък. И второ, аз а, призовавам парите да се разходват в полза на европейските граждани и на Европейския съюз. Благодаря. Да, виждате каква е разликата между политици и учени. Учените а, призовават за 10% увеличаване, а политиците за 33%. Господин Еля, вие също така сте доста точен. Изпазвате времето си. Имате думата. So, <clears throat> obviously, I wouldn't agree because I think it's fairly exotic а, не съм съгласен. Ние сме различни докладчици и трябва да така намерим компромисна позиция за целия парламент за една огромна програма, която е на 200 милиарда евро. Но както и да е. Аз ще се спра на два въпроса. Що се отнася до стратегическото планиране – но ние се намираме в една малко странна ситуация. Приоритетите обаче на парламента са да се намери решение преди края на мандата, защото по този начин ще гарантираме сигурността. Не можем да бъдем амбициозни по отношение на публично-частните партньорства, без да гарантираме финансиране и цялата тази е, смесица от е, процедура по комитология, стратегическо планиране, наистина трябва да заработи добре. Ние, разбира се, имаме пълно доверие в комисията. Трябва да бъдат изпълнени някои предпоставки. Най-възможно, най-важното в момента за нас това е всъщност намиране на бързо решение. Имам въпрос към госпожа Храдличка. Вие подчертавахте някой въпрос за квантовата физика, както и бързото развитие на квантовата физика, както и IT технологиите в други части на света. Как обаче може да прецените, че това са добри резултати. Защото е, за нас е важно наистина, когато договаряме една такава скъпа програма, ние трябва наистина да е, наистина да гарантираме така доста стабилни консорциуми, които наистина ще бъдат в състояние да се конкурират с а, е, другите части а, на света. Световната конкуренция, което означава, че ние трябва много бързо трябва да работим. Внимателно изслушах изказването на господин Палмовски. Парламента, разбира се, винаги отчита предизвикателствата и по принцип, по същество и финансовите. Не бихме желали вие да се, ние да се конкурираме с вас. Не. Основният проблем е, че парите не стигат. Би било добре наистина университетите малко по-силно да апелират именно а, и да се включат в целия този процес. Не можем да разграничаваме между а, социалните, обществени ползи и другите ползи. Въпросът е, опира се пак до пари. По-лесно е да се борим за пари, отколкото в вътрешни борби да се включим. Хубаво е да се увеличи бюджета, но парламента ще ви подкрепи. Вашия проблем са държавите членки. Защото те не отчитат всички предизвикателства. Те изхождат от парите, кои, с които разполагат държавите членки. Националните бюджети са орязани за наука и научни изследвания. Тоест държавите членка нямат пари. И затова те принуждават учените да работят само по европейски програми. И хората всъщност е, ни опрекват, че ние не успяваме, разбира се, и с право. Благодаря на господин Елер. А, имате, имахте право на 2 плюс 3 минути. Бяхте по-кратък. Сега преминаваме към докладчиците в сянка. Господин Елер от името на НП. Капитол Руис от е, името на социалисти и демократи. Госпожо, имате думата. Да, благодаря ви. Господин председател, искам да благодаря на нашите гести. Ще се спра на някои аспекти, представяйки моето виждане – Радвам се да чуя, че не всичко е само техника. Социалните науки и е, хуманитарните науки също са включени тук, както и ценностите на Европейския съюз. И е важно наистина да има връзка между науката и ценностите. Науката е всъщност инструмент за подобряване на усъвършенстване на обществото. От науката не би следвало да проистича неравновесие, дисбаланс и нови е, проблеми. Затова е важно европейските ценности наистина да бъдат изходната точка за всички проекти, както и за инвестициите, тъй като това са научни инвестиции и те трябва да доведат до някаква полза за обществото и за европейските граждани конкретно. Колегите говориха за високи постижения. Да, нуждаем се от много повече високи постижения в различните региони на Европейския съюз. Така че това трябва да е приоритет за всички нас. И някои инструменти е, трябва да се използват още повече от регионите, отколкото от самите държави членки. И трябва да се преценим кои региони се нуждаят от подкрепа. Същевременно се нуждаем от инструменти за подпомагане на младите хора – Особено имам предвид Южна и е, Източна Европа, където или е, изтичането на мозъци е, възоснова на тежката економическа криза. Защото тези хора също могат да бъдат обхванати и да дадат своя принос за високи постижения. А, искам да отбележа, че ам, малко се говори тук за МСП, говори се тук за големи проекти, консорциуми, публично-частни партньорства и така нататък. Но, моля ви, не забравяйте, МСП са гръбнака на економиката в Европа. И те представляват голяма част от европейските дружества. Те създават 23 милиона работни места в Европа. А в повечето МСП персоналът е максимум 10 човека. Те остават изключени от научната програма. Те трябва също да получават подпомагане, тъй като много често работят и в социалния сектор. Ако инвестираме 1 евро в МСП, след това ползата ще е 1,6 евро. Тоест, високите постижения научните, в научните изследвания трябва също да бъдат насочени и към МСП. Имам сега един по-конкретен въпрос. Когато говорим за конкретни инструменти за ползване на обществени средства, аз мога да кажа, че принципно съм против такова решение. но искам да попитам как стоят точно нещата когато се говори за обществен интерес. По друг начин ли се работи с тези а, инструменти? Председателят. Моля ви, спазвайте времето. Две минути за всеки докладчик в сянка. Аз ще се изкажа от името на господин Тозановски. Първият въпрос е свързан с увеличаване на общия бюджет на Хоризонт Европа. Второ, космическите изследвания трябва да бъдат подпомагнати в рамките на втори стълб. И трето, трябва да, се да гарантираме участието на Великобритания. Щом Израел и Швейцария участват в тази програма, то това би следвало да е възможно и за Великобритания. Сега, общи бележки. Първо, Европейският е, финансиране, малка част от всички програми. Така че е важно наистина да се упражнява натиск върху тези държави, които не е, е, инвестират 3%. А, доста голям процент от инвестициите идва от бизнеса. Тоест, това е много важно да се предоставят добри условия за бизнеса. И трето, трябва да се борим срещу идеологията срещу научните изследвания. Защото наблюдаваме всъщност как се злоупотребява с научните доказателства и резултати. Както каза колегата преди мен, не, не, след, не е добре да се намаляват инвестициите за социални и хуманитарни науки. И в заключение имаме научни изследвания и развойна дейност. Трябва да насочим, съсредоточим върху научната дейност. Научните изследвания. Пазарната система не може да гарантира дългосрочни бизнес инвестиции. Така че това е първична цел и Задължения задължение на държавата, именно да гарантира фундаменталните научни изследвания. Благодаря. Председателят, госпожа Гиринг има думата от АЛДЕ. Благодаря, господин председател. Няколко коментара имам. От името на АЛДЕ искам да кажа, че високите постижения са най-важният приоритет. Високите постижения на европейските научни изследвания. По този начин ние ще запазим конкурентоспособността си в глобален аспект. Държавите членки обаче трябва да спазват оговорките и поетите ангажименти, а именно 3% от брутния социален продукт да бъдат инвестирани в научни изследвания. Никоя държава членка обаче не спазва тези ангажименти, така че трябва да се упражни натиск. Що се отнася до а, структурните фондове, то смятам, че те могат да бъдат а, ползвани в рамките на Хоризонт Европа, като а, предпоставките за държавите членки а, могат да бъдат определени от, от самите тях. Но проектите с високи постижения трябва да получат финансиране, естествено. Не като държавна помощ, разбира се. Това не би трябвало да се глед... счита като държавна помощ. Парламента е готов да увеличи бюджета от 100 на 120 милиарда. Това е сериозен въпрос за решаване от политиците. Фундаменталните изследвания. Те са много важни. Понякога, разбира се, не всичко върви добре. Въпреки това, фундаменталните изследвания са всъщност основата за нашето бъдеще. Основата на науката. Така че трябва да инвестираме в този сектор. Сега, сътрудничество с бизнеса, промишлеността. Това е безспорен факт. Защото тук става въпрос за финансов принос за иновации и научни изследвания. И това е сътрудничество изключително полезно и то подобрява конкурентно способността. Благодаря ви. Благодаря ви, каза председателят. От зелените госпожа Делинден. Господин Делинден. Благодаря, господин председател. всъщност е, се запознахме с е, е, един доклад, изготвен от изтъкнати учени за климатичните изменения. Идиоти, трябва да направите нещо и то сега. Това е призивът на доклада. Това казва BBC, представяйки доклада. Естествено, че ние трябва да изчерпим потенциала на научните изследвания и развойната дейност за смягчаване последиците от климатичните е, изменения. В противен случай те ще бъдат необратими. В Хоризонт 2020 година ние заделихме резерви именно за проекти, свързани с климатичните изменения. И Европейската сметна палата посочва, че всъщност с 5% точки всъщност не са изпълнени а, заложените цели. И а, всъщност целта е тези резерви да се разходват именно за тези цели, за смягчаване на последиците. Много е важно всички климатични проекти да предвиждат подобни резерви за постигане на целите и се нуждаем наистина от много добра уредба, за да се гарантира, че всички тези проекти ще ни помогнат да се адаптираме към климатичните изменения. Имам въпрос към нашите гости. Всъщност, какъв, какви са вашите заключения от а, а, доклада на, на Комисията за климатичните изменения на ОНЕ? И как а, тези заключения от този доклад могат да бъдат приведени в съответствие с Парижкото споразумение? Сега ГУЕ имат думата. Няма представител. Тъй като, а, в такъв случай аз ще си позволя да направя няколко коментара. За бъдещето на Хоризонт Европа трябва да се каже следното, че трябва да се обхванат също така и транспорта, космическите изследвания. И всъщност резултатите от космическите изследвания могат да бъдат прилагани и в други сектори, като например в транспорта. А, второ място искам да се спра на микрочастиците. Те имат своето бъдеще във всички сектори. Не само в промишлеността, но и в здравния сектор. Трето, биологията. Изследванията в сектор биология. Те са много важни във всички сектори. Четвърто, социални и а, хуманитарни въпроси. Изправени сме пред различни предизвикателства за цялата човешка цивилизация. И трябва да действаме бързо и да посветим нашата работа на част а, върху от изследванията в тези области. И разбира се, а, връзката между е, експериментална наука и фундаментална наука е, не бива да се задълбочава и не бива парите всъщност да а, са проблем. Както госпожа Вирин каза, много важно е да се комбинират фундаменталните изследвания и висшите изследвания, но и да се насърчава сътрудничеството с бизнеса и промишлеността. Защото те могат да гарантират инвестиции за по-нататъчни научни изследвания и развойна дейност. Аз не изчерпах моето време. След това се обръщам към останалите докладчици в сянка. Госпожа Дамато отсъства. Нашата уважавана госпожа Капа е тук. А не, казаха ми, че е напуснала залата. Така че госпожа Катайнен има думата сега. Kiitoksia puheenjohtaja. Minulle kuulunee kolme minuuttia raportoijana. Kiitos. Да, благодаря господин докладчик, благодаря и на докладчиците. А, мисля, че разплакам с 3 минути, нали? Защото все пак съм докладчик. Така, скъпи колеги, скъпи гости. Нуждаем се от много добра програма за подпомагане на високите постижения и иновациите. Тоест, това ще рече и по-голям бюджет. за да подобрим ефективността на колегата, извинете, на програмата Хоризонт Европа. За третия кластър природни ресурси са заделени 30 милиарда – гарантиране на продоволствието не е толкова важна тема, но климатичните изменения водят до такива последствия. Така че, като погледнем над 800 милиона по целия свят страдат от недохранване – А по-голямата част от хранителните продукти се, са на основата на 12 основни а, е, култури. Това не е устойчиво земеделие. Трябва да намерим устойчиви начини за опазване на нашата природа, както и за устойчиво земеделско стопанство, което да гарантира изхранването на населението на света. Съгласна съм с госп... госпожа Ника, че а, се нуждаем и от експериментални науки, на, на сътрудничество с а, а, промишления сектор, дори с замеделските стопани. И разбира се, това ще ни даде друга перспектива върху тези въпроси, друго виждане. Трябва да отчетем и кръговата економика – Например, да се съобразим с, с дърводобива, с земеделското стопанство, например, за заменяне на пластмасата. Трябва да се сме запознати е, е, както с океанологията, така и с е, проблемите, свързани с нашите реки и езера. Е, целите на програмата, разбира се, се променят. И разбира се, ние трябва да отразим тези изменения в нашия доклад. 10 милиарда са предвидени за борба с климатичните изменения. So, uh, Благодаря ви, госпожо, че само 10%, 10% uh, превишихте времето, но ви оставих. Следващия докладчик е господин Ван Нистелрой. Имате думата. Три минути. Благодаря, благодаря много. Много се радвам а, тук да бъда, но не сега да разкъсаме идеята и ами по-скоро да допринеса към общата идея. От години работим по нея и това, което се случи е, че всъщност регионалната политика се промени с това, че включихме предварителни условности за 7 години държавите членки работеха с комисията и сега те са основната и най-голяма част от 48 милиарда в това отношение. Това е все едно сте в някакъв чудесен самолет, Хоризонт 2000 или Хоризонт Европа, но може би а, бихме могли да използваме пистата за кацане, за да проработят нещата по-добре. Понякога има териториално изменение към всичко останало екосистема където можем да образоваме нашите млади инженери и така става интелигентната специализация, както я наричаме. Не можем да сме много добри в абсолютно всички области. Важно е държавите членки заедно с своите партньори да се възползват от всички възможности на науката и така нататък. И тук се включваме и ние. И ние казваме да на предложенията на комисията да се използват тези 5%, за да се стигне до хоризонт или пък обратно да има по-добри резултати за научните изследвания и териториалното изменение. Значи не да се да идват парите до Брюксел първо, а директно да се включват на регионално равнище. И това е третата част от вашия проблем, всъщност иновационния съвет, който се включва тук. Там се правят нещата по различен начин. И не съм съгласен с господин Енкъл, който казва, че има фундаментални различия. Не, правим избор за иновациите. Това е първата ми бележка. И втората ми бележка, господин председател, е че трудността е, че младите напускат големи части от Европа. Големи части от Польша младите са напуснали. И те ще отидат там, където са центровете за отличие. Победителят получава всичко. И не това е подхода на Кохезионния фонд. Една пета от нашите бюджети и сме готови ние да посветим на това. По-скоро долу нагоре. Вие може би предпочитате отгоре надолу. Ние е, търсим тези синергии. На време си публикувам доклада, така че може да вземете това, което искате да ползвате от него е, за печата за отличие и а, е, това, което е нужно за растежа и заетост. Благодаря ви много. Благодаря. Значи, пак 10% превишихте времето, както всички други са докладчици. И сега, госпожа Конконатри, имате думата. Достатъчно време имаме. Две минути. Заповядайте. Щедър съм. Да, слушах внимателно. Чухме това, което казаха колегите за отличието ни не можем да решим основните проблеми и големите проблеми в глобално, в глобално естество, без да сме достатъчно напред. Трябва ни вър... наистина върховни постижения в научните изследвания в Европа. Трябват и средства за солидарност, да, но също така трябва да знаем, че ако искаме да водим, трябва да имаме и тази подкрепа. Мисля, че заедно като парламент трябва да подчертаваме отново и отново, че няма достатъчно финансиране. И преди няколко години в Финландия казахме, не е възможно държавите да ограничават а, националните си бюджети и да позволяват на Европейския парламент, Европейския бюджет да финансира повече. Така че, ако искаме повече финансиране за научни изследвания, трябва да ги търсим на местно и регионално равнище. Чух и а, колегата Ник, който каза, че трябва да говорим с хората. Три идеи има. Едни а, предизвикателства Хелзинки, които а, в Хелзинския университета разглеждат. Първо имаме разминаване на цели, после хоризонтални научни групи, след това обсъждане с финансиращи организации, донори, политици и така нататък. И това беше много интересно да се чуе какви са а, техните предизвикателства и как трябва да се представят в няколко минути. Понякога ми се струва, че а, европейския европейското финансиране някак няма тази част на американското а, говорене и а, ясното изразяване за това какви са проблемите и от какво има нужда като финансиране. Благодаря. Така изчерпахме всички желащи да се изкажат. И преминаваме към втората част на нашата сесия. И след втората част ще имаме възможност за евентуални отговори на въпросите от страна всички гости. И сега Доминик Гелек има думата. Заповядайте, господине. 10 минути. Благодаря, господин председател. Ще се изкажа и аз на английски и ще обхвана редица въпроси в моята презентация, които всъщност бяха всички от тях засегнати в предишните е, дискусии и представения, но а, ще разгледам три по-теми. Конкретно искам да говоря за Хоризонт Европа – аз не съм експерт по широките партньорства на Европейския съюз с Съединените щати, Япония, Корея и така нататък, но имаме известни полки, които можем да, се, да изведем от тази по-широка сфера на знания, с която разполагаме. На първо място разсъждение за капацитета на обществените власти да влияят на посоката на иновациите а именно, за това е Хоризонт Европа. На второ място, тежестта на Европа в света. И на трето място, управлението и съответните ориентации на Хоризонт Европа. Съжалявам, че а, не се чете много добре, но тук виждате относимото разходване на държавите и а, предприятията а, в страните от ОИСР. Дорн, горната а, крива са предприятията, бизнеса и долната с са държавите. Виждате как леко се увеличава горната крива, а долната остава стабилна. Това бяха ОИСР страните. Ако разгледаме Европейския съюз, виждаме същата тенденция. не особено движение в, страна на държавите и много малко от страна на бизнеса. А сега държавите в Европейския съюз, които разхождат най-много, виждате, че всички държави, освен най-долната, което е Швеция. Всички други са в процес на стагнация или сериозен спад в процента от бюджета, който се разходва за научни изследвания. Като цяло виждаме намаление от 3 до 4% като дял от бюджета за финансиране на научните изследвания. Знам, че парите не са всичко, но все пак те имат някакво въздействие и намаляването означава а, все пак определени последици. И също така, ако разгледате най-новите технологии, и тук вече беше споменат а, изкуствения интелект, всъщност а, правителствата буквално отсъстват. От 40 до 50 години Основно в университетите се извършваше това, но последните 10 години това се прехвърли а, в а, ръцете на бизнеса. А, 40% през 2009, 36,7% през 2015 година. и всъщност посоката се определя от бизнеса. А знаете, много малко от тези предприятия са европейски. И тук се повдига фундаменталния въпрос какъв е капацитента на правителствата да водят, да насочват иновациите днес. Знаете, че има а, данъчен кредит за научни изследвания и, вен... и иновации. Това е нещо много сериозно сега в днешни дни почти като финансиране, но това не влияе на посоката на научните изследвания. А, правителството ви дава тези пари, но а, по този начин държавите губят влияние. Трябва да имаме това предвид намаляващото влияние на правителствата. Също така, намаляващото значение на Европа в глобален аспект. Знаете Китай, ето и виждате тук в зелено, най-долу в графиката, а сега съвсем напред. Не само Европа, а и, и, и Съединените щати. Ако се сравнят рамковите програми с редица други програми света, Съединените щати – повече от 30 милиарда долара годишно. Дори НСФ, където се извършват много фундаментални изследвания с 6 милиарда долара. Да, Хоризонт Европа е важна програма, но тя не е невероятна. Ние не трябва да наценяваме това, което може да се постигне, що се отнася до приноса на научните изследвания и иновациите на глобално равнище. А сега някои допълнителни условия за Хоризонт Европа, така че а, да разгледаме аспектите извън финансовата тежест. Не само допълнителните Условия за ефективността на бюджетите за научни изследвания. В Европа имаме европейски програми и освен това 25 национални пазара за продукти, национални програми. Това е възможност за нововъзникващи предприятия. Те са на националния пазар – така че когато стигнат а, нещата до мащаб на тяхната дейност, стоят нещата по различен начин. А, капиталови пазари, реално няма европейски такъв. И с а, отеглянето на Лондон ще се променят нещата в капиталовите пазари. Също така данни. Няма такова нещо като европейски пазар за данни. Има наистина известни усилия в тази посока, но ако разгледаме пътя, който все още предстои пред нас, той все още е много, много дълъг. Така че може да разходите много средства, за да имаме добри условия, било то обществени или частни средства, ако ги нямаме, няма да стигнем много далеч. Рамковите програми, наистина имам голяма сложност имаме пред тях. Също така спрямо мисиите им и техните цели, отличните постижения. Не винаги се съчетават, не винаги вървят в една и съща посока. Макар, че може да се включи и това, което чухме малко по-рано днес, че победителят взима всичко, получава всичко и това е в противовес на включването и разнообразието. А, трябва да има много цели, много заинтересовани страни, това да е възможност за увеличаване на обсега на една програма, която е финансово ограничена. трябва да се възползваме от националните разходи и тяхното увеличаване. 10%. 10% са те. 19% с националните правителства. Ако разгледаме сам програмата, може би няма да стигне много напред. И накрая една постоянна дискусия между основните основните изследвания и приложните изследвания, само едно искам да спомена. Това, което по-рано наричахме квадранта на пастьор, е, че всъщност няма противоречие между основния фундаментален, о, фундаментални изследвания и приложни изследвания – може би те са подходящи в дългосрочен, краткосрочен план. Може обаче да има и изследвания в областта на мисията. А, просто включването в програмите на фундаментални изследвания. И така, трябва да предприемете допълнителни мерки, що се отнася до структурата на пазара и така нататък. Последователност и партньорство с националните програми и бизнеса и включването на фундаменталните изследвания в сърцевината на програмите. Благодаря много. Well, um, the last panelist е с Professor Janusz Bujnicki. И последният ни оратор, господин професор Янош Бойнички. Благодаря, господин председател, уважаеми членове на комисията ИТРИ. На първо място ще а, се спра на въпроса, който беше, беше повдигнат. Къде е европейския гражданин в този цикъл от наука, инвестиции, иновации и бизнес. Много въпроси бяха споменати, които са важни за Европейския съюз, които са свързани с научните изследвания, например в доклада на IPC, панела за Международния панел за климата. А, там имаше доста резултати, които се предоставяха и може би сега е момента да действат политиците – и тогава ще възникне въпроса къде са политиците, които трябва да действат на основа на научните изследвания и научните доказателства. В контекста на Хоризонт Европа, ако мога да се изкажа като активен научен работник с известен опит в научната политика, е много трудно да се дефинират партньорства и а, особено да се формулира първо какво представляват те, а след това каква е тяхната мисия. И а, е важно да се включат всички заинтересовани страни и да има сътрудничество от самото начало. Особено важно е научното общност да се включи гражданското общество, държавите членки и да допринасят. Много е важно, колкото може по-скоро, да се установи къде, как и по какъв начин могат да допринесат. Като последващи коментари към вече казаното, мисите трябва да са на основата на когнитивни проекти. В този случай това, че става въпрос за високи постижения, не означава, че не трябва да има добро включване основните предизвикателства в Европа, наистина изискват фундаменталните изследвания да бъдат напълно включени а, и вградени в идеите. От друга страна, институционалните партньорства трябва да се включат единствено и само ако имат европейска добавена стойност. Така че приоритета е да се а, обхванат големите въпроси и да се обхванат а, с всички включени в процеса. А що се отнася до средствата, грантовете трябва да останат основен начин за финансиране, за разлика от всички останали начини на финансиране и те трябва да присъстват в трите стълба отворената наука, глобалните предизвикателства и промишлената конкурентоспособност и отворените иновации. Те трябва да се подкрепят във всички области фундаменталните изследвания, не само в ERC. И по същия начин в стълб 2, когато става въпрос за проекти на сътрудничество, трябва да се подкрепят всички нива от 1 до 8. 9 може би все пак е на ниво пазар – и най-важното преди всичко е да се упростят процедурите и кандидатстването за грантове. Хоризонт Европа грантовете трябва да поставят нови стандарти за яснотата и простотата на формулярите за кандидатстване, особено за да може по, да бъде още по-ясно и директно обяснението за това какво става въпрос в определено научване. И сега искам да отделя повечето от времето си а, на следващия въпрос. Въпросът към мен, който беше зададен, беше как да се преодолее разликата, а, пропаста в Европа, която съществува и аз ще говоря за по-широкото участие. Искам да подчертая. Това е, може би, най-важното и като послание, което искам да отправя, че високите постижения вече съществуват в 13-те европейски държави вече съществуват такива високи постижения и мрежи за високи постижения, но те, макар да не искат да се разширят и да обхванат и нови постижения, те трябва да се отворят, за да се увеличи участието. Включването тук не противоречи на високите постижения, напротив. Можем да стъпнем, стъпнем на съществуващите високи постижения и така действ... настоящите действия за разширяване са подходящи, но повече бюджет за разширяването би бил подходящ неговото действие, но също така трябва да се разглежда това като хоризонтален въпрос в програмата, а не като просто един механизъм, с който се създава гето от разширяващите се страни с малко пари, защото това не е а, друго, освен сегрегация, не да принася за общото благо. И основните принципи трябва да се спазват и поради тази причина много конкретни и прецизни механизми трябва да бъдат въведени. Например, конкретни целеви нива на основата на политическо споразумение за постигане на целите. Например, да се увеличи участието от настоящите 4% до 10%. Е ясна цел в цялата програма, която би позволила да се измерва много ясно кога и как се предприемат дейностите и целите. Съгласен съм с вече предложения подход, че мотивите трябва да включват също така по-широки обхвати на участниците. Аз съм съгласен да се променят критериите. Съгласен съм с тези, които казаха, че трябва да бъдат основани на високите постижения, но също така мисля, че ако всички е, акцентират върху разширяването и върху високите постижения, ще има много добри резултати. Така че трябва да се концентрираме върху опита си до момента, е, който показва, че някои механизми работят и така можем да ги укрепим. Продължавам нататък за разширяващото участие и за споделянето на високите постижения. Трябва, разбира се, да има синергия с структурните фондове, но има и една уловка да не се получи паралелна схема за финансиране с хоризонт е, Европа, някакъв хоризонт А, хоризонт БИС с част от средствата за, от структурните фондове. Това е много опасно според мен и ще спомена казаното вече тук в залата канибализма. Не е добра идея това. Програмата Хоризонт е, е за държавите, а структурните фондове са за регионите и това е много важна разлика, която трябва да се запази. Не е нужно да създаваме тази лоша вътрешна конкуренция и така да няма препокриване на механизмите. Е важно разширяването да е на основата на показателите, които вече се използват в Хоризонт 2020. И разбира се, печата за отличие за високи постижения трябва да се запази. Той работи добре на основа на правилата и прехвалянето от структурните фандове към Хоризонт Европа са рисковани, особено в контекста на този знак за отличие. Така че трябва да сме особено внимателни. И бих искал да говоря за няколко въпроса, които междувременно възникнаха за финансирането на научните изследвания, явно има голямо разделение не само за нивото на въздействие, което не е свързано с реалните високи постижения, а с нивото на финансиране. Трябва да има нови механизми, които да помогнат на институциите в тези разширяващи се държави, за да се конкурират те за таланта не само в Европа, а навсякъде по света. Тавана за финансиране в програмите Хоризонт с нови или с а, дългосъществуващи такива мрежи. Благодаря. Чудесно Поместваме се във времето, което е определено, сега е време докладчиците отново да вземат думата. Искам да помоля Фенда Ника за коментар по втората част на презентацията. Имате думата. Благодаря. Благодаря на всички колеги, които се изказаха до тук. А, си бележки за всички тези изказвания чух много добре, че подчертахте и показахте много важни критерии. Всъщност тук не става дума за върхови постижения срещу разширяването. Трябва да върват двете неща заедно. Искам да кажа няколко думи за предишното си изказване. Имаше въпрос към мен – Какво съм имам предвид с на първо място Европейския съюз? Цялото международно сътрудничество не е под въпрос. Исках да кажа, че се отнася само за някои идеи, че трябва да помогнем на Китай. Но ако погледнете грантовете за Европейският център за изследване, някъде 80% от парите там се дават на китайци което е добре. Защото се смята, че трябва да работя в някои научни институти, университети. Въпросът е, е какво става след този грант. На практика с тези европейски пари помагаме за растежа на китайската економика. Вие постоянно питате къде е Европейския съюз и къде се намира той в глобалната конкуренция. Иска съвсем ясно да кажа, че, че трябва да има ясни правила, че става дума за това, чии са парите и, и да въведем критерии за тяхното разпределен. Ако става дума за някой, който е дошъл в Европа и работи с съответният университет, той трябва да бъде задължен да работи точно толкова години, колкото е работил по линия на гранта. В противен случай за това са чисто и просто пари, които са похарчени, но дават нулев принос към глобалната цел Европейския съюз да бъде на първо място – Мога да ви дам други подобни крими. Например, за разширяването, widening, трябва да има оценки и хора, които вземат решения от всички държави членки. Няма защо да ви припомням. Аз съм от държава, която е нетен вносител в Хоризонт 2020. Много често държавите, които дават пари, това са наши пари. Ние ще бъдем в управителния свет. Вие не може да харчите нашите пари и ние трябва да имаме начин да контролираме тези неща. Добре. Верно е, че донорите трябва да имат възможност да изкажат своето мнение, да присъстват техни водещи учени, като оценители. В противен случай би имало въпроса. Ще спра до тук, защото изслушването е публично, но няма да давам примери. Така че моята мисъл е, ако искаме да решим проблема с недостатъците, трябва да дадем, дадем да подготвим точни критерии и точни насоки за това, че всеки да работи по тези критерии. Всичките институции. Тук искам да помоля комисията да помисли още веднъж за едната точка, която липсва. Аз нямам правния опит. Да. Най-големият проблем за Европейският съвет за изследвания. Там трябва да има 20% успех. Ако не се промени тази сума, тогава Европейският аудитори ще поискат 100% успех на тези пари. Защото това са европейски пари. Взех думата, за да поясня докъде сме стигнали. Ще има доста заседания с докладчиците в Сянка. Проведохме първото заседание, остават ни още три. Ще работим добре, за да подготвим добър доклад, защото той ще бъде в полза на Европейския съюз и за учените. И ако вие сте доволни, и ние ще бъдем доволни. Всъщност, но всъщност Великобритания е държава членка на Европейския съюз в момента. Не се опитвайте да сложите при асоциираните държави, когато става дума за ИРА. Това е Европейския съюз плюс Обединеното кралство, Швейцария и Норвегия. Благодаря. Вие поставихте много важни въпроси, защото тук става не само за учените, но и на образовани хора след университета се преместват в други държави. В Чехия обучаваме такива хора. А всъщност в Австрия, в Германия отива ползата. Една трета от лекарите, подготвени при нас, отиват в Австрия и Германия – също това въжи не само за учените, а пък за унези с университетско въображение. Господин Еда ще дойде след малко. Госпожа Капезан Ройс като докладчик в сянка на социалистите и демократите. Имате думата. Благодаря за думата. Ще кажа няколко думи за нещо, което не беше споменато, но мисля, че то е важно. Равенството между половете. През е, в хоризонта 2020 имаше опит за препоръки, които не са задължителни, за да се зели участието на жените, но те не бяха достатъчно. За участието на жените е, като консултанти. Добре е сега е, да включим специална част от тази програма, насочена към равенството между половете. Не само от гледна точка на участие, и в самите е, проучвания. Много е важно да видим какъв е социалният ефект от всички тези проучвания, които ще бъдат финансирани от е, Хоризонт 2020. Много е важно, че тези финансирания да стигнат до гражданите. И затова трябва да вземем предвид е, и ефекта от тези неща върху равенството между половете Науката не бива да създава неравенства и тук трябва да се включи съответният компонент за равенство между половете. И така ще намали, намалее и неравенството. По отношение на държавите членки, тяхното участие економическата криза, някои държави решиха, че в този период да не, да не харчат пари за научни изследвания и развойна дейност. Мисля, че това е. Беше грешка, сега се вижда колко сме далеч назад спрямо останалите държави членки. Но все пак трябва да потърсим механизми, чрез които да дадем възможност на държавите членки да допълват хоризонт 2020. Не бива да правим тези инвестиции вместо държавите членки. Добре е да се проведе и дебат по тази обща тема. За инвестициите, за това да не се изчислява обема на научна и развойна дайност, когато се изчислява бюджетния дефицит и още нещо с другият синергията. Не смятам, че е тази програма не бива да изпусне тази възможност за синергия. Тя трябва да бъде максимално ефективна. Не трябва да дадем конкретни примери за това да се постигне пълна синергия. Конкретни примери за синергия. Но ако се говори общо за синергия ще стигнем до недостатъците на сега действащата програма, където все още няма конкретни резултати за синергия. Мисля, че това ще въжи за всички региони. Следващият орат е Бран Милинг. Имате думата. Ik heb enkele opmerkingen. Daar is nog niet over... Благодаря, господин председател. Няколко коментара. Много е важно да се постигне съгласие тук в Европейският парламент и след това с съвета и комисията да постигнем единодушие, за да можем да се вземе общо решение, за да няма период, в който няма да има финансиране, поради това, че не сме взели съответно решение. Така че мисълта ми е, важното е да приключим работата по това досие максимално скоро, за да може науката да има средства да работи с тях. Защото ако се забавим, аз тогава ще трябва да чакаме финансиране. Това би означавало, че изоставаме в целия свят. И още един коментар. Имаше изказване, че държавите членки, държ... гражданите трябва да участват в по-голяма степен. Искам да посоча, че всички да, депутати в Европейския парламент да, са избрани от гражданите. Ние като такива представляваме гражданите. Всъщност в на, на, Хоризонт 2020 направихме необходимото, за да има съответен дял за наука и иновации, което създава работни места, а тези работни места са за гражданите. Всяко евро инвестирано в от хоризонта 2020 доведе до възвръщаемост 11 евро за гражданите. Така че хоризонт 2020 има пряка връзка с гражданите какво може да се направи по-добре. Мисля, че комуникацията трябва да бъде по-добра. Тя трябва да бъде достатъчно ясна и проста, за да могат всички хора да разбират за какво става дума, за какво. Чисто и просто публикуването на нови публикации не е нещо, което интересува обикновените граждани. Те, те трябва да получат обяснение за това как действа програмата само за няколко минути. Това искат от комисията и от парламента. Същото искат и от учените. Мисля, че самите учени трябва да могат да обяснат какво точно правят и каква е ползата от всичко това и чак тогава гражданите ще могат да разберат. Това беше всичко, което искам да добавя. Благодаря. Thank you very much for your remarks. Благодаря за коментара. Сега аз имам думата. Исках да поставя един въпрос. Как да запазим от една страна отвореността на изследванията и от друга страна как да инвестираме адекватно нашите средства, за да можем да получим европейска полза за европейците, а не за други в света. госпожа Катайнен. Има ли някой друг, който иска да постави въпрос? Благодаря. Няма. Добре, сега да минем към отворения списък. Добре. Нека да, да започнем от началото до господин Фанденберге, който ще приключи. Благодаря. Имате си думата. Благодаря. Искам да взема думата за синергията и за структурните фондове и за разширяването. Един от основните проблеми. С някои от инициативите е, беше фокуса върху върху постижения и включването програмата ЕРА. Беше, че финансирането за за учени от върховите постижения да се преместят в други държави е, беше само за 5 години и след това не можаха да продължат. Все още е, има въпроси за това, че много добри учени са били назначени чрез е, от отворена конкуренция за грантовете ера една от, един от примерите за синергия, например, ще бъде да се използват други средства, например, структурни фондове за продължаване на някои успешни проекти, които са първоначално финансирани от грантове, за да могат в крайна сметка да се финансират и да се конкурират между други, за да не отпадат някои, някои проекти, които нямат финансиране по друга линия. Благодаря. Съвсем накратко за идеята за върхови постижения. Всъщност това е нещо, което познаваме добре. Много е важно да се искат такава в такова ниво. Всъщност понятието върхови постижения обикновено се разбира на кои са най-добрите проекти в съответният фонд. Всъщност върховите постижения са индивидуални и те са на равнище отделен учен. Така трябва да се мисли, трябва да мислим за по-широка понятие към върхови постижения, например върхово портфейл индивидуално за всеки гражданин. Има една документирана тенденция – изследователите да, да, да търсят е, все едно и също нещо. Има всъщност огромна концентрация от темите, по, по които те работят. Това, това се дължи на много а, е, причини поради публикациите, които вод, се стигнат след това. Така че има някои много важни въпроси, които са останали настрани. Липса на разнообразие при изследванията на тези въпроси има една тенденция за конформирам, защото има и оценка от е, други учени. Трябва да минем към едно понятие върхови постижения като колективно социално портфолио. И това всъщност се превръща в много различен инструмент за оценка на върховите постижения. Благодаря. Госпожа Сабине, имате думата. Благодаря. Искам да засегна няколко въпроса, които бяха поставени. Първо, върховите постижения трябва да са в центъра на всичко. И това се изисква както за прилочните изследвания, така и за демонстрациите. И за фундаменталните изследвания. Всъщност, върховите постижения е основен принцип, който трябва да бъде амбицията и целта на всичко, което правим – е в тази дискусия, която се връща отново назад. Че дилемата приложени изследвания, фундаментални изследвания. Мисля, че трябва да разберем, че всичко това е част от една и съща верига на, на ценности. И това. Тези неща трябва да присъстват всичките. От, за много години говорим за разликата в иновациите в Европа. Единственото решение е всяка успешна иновационна система да му следва колкото са по-добри отделните действащи лица, толкова по-успешни ще бъдем всички заедно. И това трябва да се постигне от всички в Европа, което на практика означава. Искам да се види промяна в веригата на ценностите, което означава промяна в всички глави на многогодишната финансова рамка. И това ще помогне за другите теми, които бяха поставени, къде се връзваме с структурните фони. Имаше въпроси за бюджета. Всъщност днес става дума за критична маса. Трябва да успеем да съберем усилията на едно място, за да могат всички инициативи финансирането, плюс държавите членки, плюс индустрията и структурните фондове. Тези структурни фондове от доста отдавна се говори за това, сме говорили за това, че те трябва да се обединят до някъде с рамковите програми. Но, но това не беше направено по един прагматичен и ефективен начин. Бързината е важна, скоростта и времето също важно. Исках, питахте за примери. Трябва да предложим конкретни срокове за изкуствения интелект. Имаше въпрос към комисията и особено данните. Данните от бизнес към бизнес. Питахте какво може да се направи за промяната в климата. Ясен пример. Има много изследвания по промяната в климата. Тук трябва да се реализират публично-частни партньорства. Тук има доста технологии за ефективност на енергията, която пряко влияе върху промяната в, в климата и то положително. И накрая още един коментар за Китай. Мисля, че съвсем ясно казаха, че <clears throat> Китай действа по един стратегически и целенасочен начин. И ако нямаме достатъчна реципрочност с Китай, не бива да сме наивни и да внимаваме в Европа да, раздад, да разработим свои собствени силни позиции. Благодаря. Thank you, madam. And the floor is on Благодаря, госпожо. Господин Палмовски, имате думата. Само ще кажа няколко думи в началото с коментар. За това, което каза господин Илес. Искам да подчертая, че Европа европейските университети за сега говорят с, с един глас и то последователно и логично преди публикацията на комисията. Ние всъщност направихме, внесохме един съвместен документ в парламента преди лятната вакансия. Ставаше дума за 13 асоциации на университетите на базата на собственият опит. Е, за сега сме се изказали с един глас. Е, правим същото пред нашите национални правителства. Защото съм напълно съгласен с господин, е, че трябва заедно парламента, комисията, а също така и съвета на министрите да дадем на европейската наука мястото и тежеста, която би трябвало да има в Европа. Имаше доста критики срещу канибализацията. Искам да подчертая нещо, че всъщност тук става дума за точно обратното нещо. Исках да кажа това да бъде стратегическа задача през цялата програма. Не виждам защо да не е така. И това на практика не струва нищо. Въпросът е как ще разположим своите амбиции – за това каква трябва да бъде програмата. Естествено, Европейският парламент има избор по отношение на бюджета и съответните пера. Всички очакваме бюджета да е по-голям. В началото казах, че оценява много високо постоянните усилия на парламента, за да се увеличи бюджета за тези изследвания. Така че тук в рамките на този бюджет трябва да се направят съответните избори. Съгласен съм, че е възможно да се коригират съответните части в бюджета. Ключовият момент за нас е, е да има истинска интеграция на социалните науки и хуманитарните науки в програмата. Ключовият въпрос е как да се направите, как да се постигне най-добре, най-ефективно. И това ще бъде въпрос пред парламента. И затова го поставих. По ценностите, мисля, че иска да продължа на, ваш, Исках да кажа няколко думи за доклада на IPPC. В този доклад се посочва и то доста тревожно, че има доста научни безпокойства за програмите за промяна в климата, за да можем да реализираме, да, да отговорим на тези безпокойства. Всъщност тук става дума за един водещ учен, от университета в Берт, който ръководи един много голям брой колаборационни проекти, които се финансират от комисията от началото на програмата. Споменавам това, за да се знае, че всъщност, за да видите, че комисията движи голяма част от усилията по отношение на климата. И едно от нещата, които беше посочено в този доклад е, че има нарастваща разлика между политиката и къде се намират тези изследвания. Тук стигаме до ценностите. Да, проявявам е интерес към и се подписвам по тези презентации за това каква промяна трябва да се реализира като общество и като економика. Така че ако не, не успеем да привлечем гражданите на своя страна, се опасявам, че те няма да разберат че светът се променя и то все по-бързо. И за това трябва да насочим усилията си към интеграция на всички тази познания по тези проблеми. И накрая. Чухме доста за синергията. Няколко думи. Искам да припомня, че е много важно като цел. Да, и сефа. да намалим разликата между е от 13 останалите държави. Водещите държави и затова целта на хоризонт е върху и постижение навсякъде. Аз подкрепям всичко това, което беше казано с енергията, защото там има един огромен потенциал да се намери начин да се посрещнат тези но всъщност това не е само за Хоризонт, но и за всички останали инструменти за структурните и регионалните фондове. Много е важно те да помогнат на, на съответните учените могат да работят по своите програма. Един, един квитат, един... Много е важно не само какво, а и къде и кога. Имаше един форум в Катовиче преди няколко дни. Е, комисарият каза, Фундаменталната наука трябва да бъде в центъра на европейското бъдеще. Мисля, че така много добре иллюстрираме какво е, каква би трябвало да бъде нашата цел. И не бива да мислим за разликата между фундаменталните проучвания и приложните изследвания. Трябва да се търси баланс. Комисарят каза, защото ние не знаем какво ни очакват в бъдеще. Затова има нужда от хоризонт да, да се базира изцяло на науката. В моите бележки споменах доста области, които смятам, че са необходими и трябва да бъдат подкрепени с този бюджет. Благодаря. Well, thank you very much. I would like to ask... Много благодаря, уважаеми гости. Сега се обръщам към представителят на комисията, генералния директор на политика, развитие и координация, господин Ванденберге. Имате възможност за заключителни думи. Благодаря, господин председател. А това е крайно необичайно комисията последна да се изказва. Така че за мен това е чест, действително. Уважаеми дами и господа, членове на парламента, това изслушване беше много интересно. Отново научих много нови неща. А, например, за това, че Хоризонт е малка голяма програма. Тя е голяма, изглежда голяма, по отношение на бюджет и финансиране, но всъщност доста малка. Както казаха някои колеги тук. Много хора имат големи очаквания към тази програма. Много граждани, и заинтересовани страни. Естествено, че ние не можем да решим всички проблеми на света, без значение колко голям е бюджета на програмата. Ние бихме желали да се постави акцента върху следното именно, когато изграждахме тази а, програма, именно да се максимизира, увеличи въздействието на тази програма за обществото и економиката. Това са нашите приоритети. Социално-економическо въздействие на програмата Хоризонт Европа. И тук възниква въпроса какво, а, каква добавена стойност да създадем за обществото и за економиката, а не въпросът е кой ще получи най-много пари или кои дисциплини, кои предмети и така нататък. Дали програмата е повече създадена за МСП, за консорциуми, за ТИС, за това или онова, където и да било в Европа. Това, което искаме, целим ние с програмата, е именно да станем малко като китайците. Тоест да мислим по-стратегически. Не просто да кажем, това е финансова програма, без значение кой ще получи парите. Напротив, нека да зададем малко посока на тези пари. Какво желаем да постигнем с а, тази, тази програма за а, фундаментални изследвания. Така че ние сменихме перспективата ние превърнахме програмата от финансираща към инвестираща за обществото, за гражданите и за бизнеса. Така че съм съгласен с госпожа Уиринг, че добавената стойност за гражданите е много по-важна, отколкото конкретните резултати. Както казах, резултатите за нас са важни. Тоест, ние желаем да постигнем с помощта на тази програма целите за устойчиво развитие. Това е нашето бъдеще. Като разбира се, конкурентно способността за Европа се, и в Европа се развива. Но двете теми вървят ръка за ръка. За, заради това се нуждаем от системен подход. Ние не мислим за отделни сектори, области и дисциплини – и не бихме желали да противопоставяме научните общности и съответните промишлени области. Напротив, в противен случай ще се провалим. Тоест, ние бихме желали много по-добре, отколкото към момента с Хоризонт 2020 година, да включим, да приобщим гражданите и заинтересованите страни и съвместно с тях да създадем програмата и решенията за бъдеще. Затова ние предлагаме мисии, а не хората в Брюксел еврократите да определят целите, а да определим областите, в които Европа може да предложи решения и заинтересованите страни, заедно с гражданите, да определят именно тези цели, тези мисии на програмата, за да бъдат изпълнените в крайна сметка. В предло... програмата сме заложили също така по-активно включване и приощаване на гражданите в науката и научните изследвания – през последните месеци. Мога да ви дам един чудесен пример. Тук в Фландрия, в Белгия, 20 000 семейства участваха а, в а, научен експеримент на университета в Антверпен за измерване частотата на въздуха. 20 000 семейства предоставиха своите данни на учените, за да може учените всъщност да ги анализират и съответно да ги предоставят на медиите. Това беше добре за учените, добре за обществото и чудесна, чудесен пример за синергия. Както казах, ние не желаем да противопоставяме технологиите на нетехнологиите. Ние се нуждаем от всякакъв вид иновации. И с тази програма ние целим инвестиции, които са а, трансформационни, които и а, резултатите от е, съвместните резултати от е, множеството проекти могат да помогнат за постигане на нашите цели, на целите за устойчиво развитие. И, и наистина да се справим с това ключово предизвикателство климата и климатичните изменения. Постоянни усилия ще са нужни. Е, много проекти трябва да работят в тази насока. И разбира се, технологиите не, могат да, не можем да ги разглеждаме изолирано. Нищо не може да работи вече изолирано. Всичко трябва да бъде комбинирано. Напълно съм съгласен с госпожа Харличка. Ние наистина трябва да определим ролята на Европа за бъдещето. Не да говорим за технология, а да, а да спечелим играта, да инвестираме в технологиите и по този начин ние ще гарантираме, че другите ще ни последват. Обеден съм, че няма, не е правилно да се каже, че Европейската комисия всъщност не инвестира достатъчно в европейско лидерство в научните, научната област. Напротив, това не е вярно, защото това е най... Това перо е най-силно подкрепено с най-много средства, които са насочени както за фундаментални, така и за приложни изследвания. Това беше всъщност направено и в Хоризонт 2020 година, защото ние не мислим с такива понятия. Тоест, важно е кой определя целите, кой определя работната програма, дали учените или иноваторите. И е без значение къде тя се прилага. Нуждаем се от всички. Още на няколко въпроса ще се спра, господин председател, преди да приключа. Високите постижения са много важен приоритет и тяхното споделяне. Естествено, че ние изхождаме от тях. Това е необходимост и предизвикателство и трябва да се справим с него. Затова ние сме увеличили именно тази дял за споделяне на високите постижения. Много повече, отколкото в Хоризонт 2020. Затова решихме да отворим програмата ние упоменаваме още веднъж всички обществени проблеми, предизвикателства и бихме желали да се работи именно към посока високи постижения, по един по-гъвкав начин и е важно да се създаде с енергия между различните програми и а, интелигентни стратегии и така нататък. Мисля, че това е общ консенсус на всички нас. Тоест, нуждаем се от високи постижения. От това е основен критерий на тази програма. Какво означава високи постижения? Тя не е даденост. Не е даденост. Високите постижения се придобиват в рамките на програмата. Иноваторите, учените трябва всеки път, всяко предложение, със всеки поред да докажат високите си постижения. Защо не всички а, всъщност постиж... постижения, високи постижения се награждава с нова награда? Ами защото не се знае за тях и ние желаем да подобрим и комуникацията. Трябва да намерим начини, че съществуват мре... да, съществу... да бъдат укрепени мрежите, научните мрежи, издружения. И ние сме тези, които могат да предложат решения, ам, изхождайки от високите постижения. Въпросът е как да останем отворени и в същото време да запазим нашите а, изследователи и учени. На всяко ниво, регионално, национално и европейско, трябва да подобрим рамковите условия. Така че Европа да остане привлекателна за учени и изследователи, за да инвестирате своя потенциал и да видят резултатите от своите инвестиции. По този начин Европа ще се превърне в процъфтяващо място за всички нас. И в заключение, господин председател, искам да ви благодаря за времето, което ми предоставихте и на мен лично. Господин Елер е, зададе, мисля, че един въпрос. Как можем да превърнем Европейския съюз в лидер? Аз ще кажа, посредством скорост, измерение и а, обхват. Какво означава скорост? Нуждаем се от бързо споразумение. Не можем да си позволим пропуск между двете програми от Хоризонт 2020 до Хоризонт Европа. Измерението. Това е бюджета. Това е малък бюджет. Дори с 100-120 милиарда евро. Не можем да си позволим обаче по-нисък бюджет. И обхват. Какво означава? Нуждаем се от иновации и научни изследвания от всички области, от всички а, заинтересовани страни, бизнеса, гражданите. Благодаря, господин председател. Да, благодаря и на вас. Господин Еля, имате думата сега за заключителни думи. Да, благодаря. просто да апелирам в края на това изслушване. Да, пом... да си помагаме. Защото съветът, например, по тази програма не може да постигне до момента общ подход. Кога ще започнат преговорите? Ако това не стане в края на този мандат, то следващия парламент трябва да поеме тази задача, което означава, че ние ще продължим обсъжданията тук през юни следващата година. Трябва да чакаме новата комисия да бъде създадена. И всъщност какво ще стане? Ще се приеме програмата в края на 2020 година. Без значение какви са приоритетите, нашите намерения, очаквани, е, е, без значение какво ще стане в измерението, крайна сметка е ясно едно. Смета се променя. Смета, света става все по-конкурентен. И сигурно е едно ние постепенно губим конкурентно способността си. И тази институция има съвместната амбиция да се гарантират максимално повече средства за програмата. Това, което е възможно, разбира се и спазвайки законовите процедури. И трябва да си дадем сметка, че след Брексит ситуацията няма да е толкова приятна. Това ще бъде решаващ момент. След Брексит света ще погледне към Европа. Какво прави Европа в научната сфера? Никой от институциите обаче не оспорва предложението на комисията – обаче, ако ние забавим решението за програмата до 2020 година, какво означава? Кога ще бъдат създадени консорциумите? 22, 23. Ние губим време. И последствията ще бъдат опустошителни за Европа. Ще загубим скорост. Тук не става въпрос само за научни изследвания. Това ще това ще означава, че процеса за взимане на решения в недемократичните държави е много по-ефективен. И той може да гарантира економически преспоритет на гражданите. И тогава те казват, ми всички, вие може да станете богати, само се откажете от демократичните си искания. Така че тук залогът е много голям залогът е не само за програмата. Тук не става въпрос само за бюджет и пари. Очевидно е, че трябва да има достатъчно средства за научни изследвания, но ако целият този процес по взимане на решения се забави толкова много, т.е. ние ще изостанем не само по отношение на статистиката, нашето доверието в нас доверието в демокрацията. Така че, умолявам ви, тук не става въпрос само за доклади и така нататък. Всички трябва да положим усилия. Защото, ако се придържаме само към а, този път за микролобиране и, а, и микроуправление, ще загубим а, всички. Европа може да каже, ние увеличаваме бюджета, защото имаме по-големи амбиции. И не би следвало да следваме технократския подход. Трябва да приобщим гражданите, защото се нуждаем от резултати, които водят до обществена промяна. Въпросът е как се прави политиката в Европа тук, Демократична Европа и на други места по света. Благодаря ви за коментара. И двамата докладчика представиха своите заключителни думи. Искам още да бъл... веднъж да благодаря на господин Ванденберге, професор Янош Буницки от Международния институт по молекулярна биология в Варшава, Доминик Гелек който е представител на ОИСъра, госпожа Херличка от Австрия и Ян Палмовски, генерален секретар на ГИЛД, Института за европейски изследвания. За нас беше чест съвместно да обсъждаме тези въпроси. Екипът, разбира се, е много пространен. Темата е много обстойна, така че тя отново ще присъства тук и се надявам следващия парламент също да обсъжда тези въпроси. Благодаря ви. Утре, колеги, в 9 часа е заседанието на координаторите, а в 10 часа започва гласуването. Лека вечер и до утре.